Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie. Добро утро! Продължаваме работата си. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. След вчерашните много оживени разисквания по проекта Леон Торино, днес ще продължим по-спокойно. Приветствам с добре дошъл и представителя на комисията Точка 12. Предоставяне на финансова помощ за страни в затруднено положение. Специален доклад номер 18 от 2015. Добре е дошъл на представителя на Сметната палата, господин Томе Могоруса. Докладчик от наша страна е госпожа Аяла Сендер. Господин Могоруса, имате думата. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент – Позволете ми да ви благодаря за отправената към мен покана да ви представя в качеството си на член на Сметната палата специалния ни доклад номер 18 от 2015 за финансовата помощ за страни в затруднено положение. За мен е удоволствие да ви представя този доклад и да ви предоставя цялата необходима за работата ви информация. За да се приспособи към промените от изминалите години, палатата си изработи механизъм за анализ на финансовата помощ за отделни държави. В тази връзка вече сме изготвили редица доклади, например за два за надзорните органи през 2014 година, за Европейския банков орган и през 2015 година за Европейската агенция за ценни книжа и пазари. Освен това изготвихме и доклада, който ще ви представя днес за финансовата помощ за страни в затруднено положение. Изготвили сме един по-технически доклад за помощта предоставена на Гърция, който ще ви представя на 14 юни. Тази седмица публикувахме и представихме доклада за процедурата при прекомерен дефицит. Уважаеми членове на комисията, нека първо ви представя резултатите от първоначалния ни анализ на начина по който Европейската комисия се опита да се справи с финансовата економическа криза от 2008 година. Продължават да са осезаеми последиците от тази криза, които са в размери на милиарди евро. Затова е важно да се получим от допуснатите в миналото грешки. Ще направя преглед на извършения от нас одит, на констатациите и препоръките ни. След това с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Зададохме си въпроса дали управлението от страна на комисията на програмите за финансова помощ за страни в затруднено положение е било подходящо. Концентрирахме се върху управлението от страна на комисията на два инструмента за финансова помощ. От една страна Европейския механизъм за финансово стабилизиране – който бе използван за предоставянето на финансова помощ на държави от еврозоната, в случая Ирландия и Португалия, и механизма за подкрепа на платежния баланс, по който бе предоставена помощ на три държави извън еврозоната – Унгария, Латвия и Румъния. В рамките на одита проверихме дали нарастващият фискален риск е бил установен на време и дали комисията е разработила добри процеси, така че да внесе значителен принос в вземането на решения по програмите. Подложихме на анализ и практиките на комисията по привличане на заеми. Накрая Потърсихме отговор на въпроса дали програмите за финансова помощ са допринесли за постигането на основните цели. Какво е включено в обхвата на одита? Не бе включена тройката. Поставихме акцента върху работата единствено на комисията, но подложихме на анализ взаимодействието на комисията с други партньори. Не Си зададохме обаче въпроса дали участието на тези партньори е било обосновано или не. Освен това, не разгледахме и альтернативни сценарии, а именно други възможности за действие. Не направихме оценка и на устойчивостта, нито пък на вероятността за погасяване на дълга. До какви заключения стигнахме? Установихме, че въпреки някои тревожни явления, комисията не е била подготвена за действия в отговор на криза в такъв голям мащаб. И на това преди всичко се дължат недостатъците в процеса на управление на комисията. Комисията е трябвало да взима решения по и да прилага програми за подпомагане в рамките на много кратки срокове. Тя не е разполагала с достатъчно вътрешен експертен опит, поради което е разчитала при подготовката на програмите на експертите на МВФ. Поставихме акценти върху вътрешните процеси на ниво комисия. Според нас те като цяло са слаби. Държави в сходно положение не са били обект на равно третиране. Мога да ви дам един пример. Страните извън еврозоната, например, е трябвало да закрепят реформите си в законодателни актове, а страните от еврозоната са били задължени да извършат единствено подготвителни действия. Немалко от изготвените от службите на комисията документи не са били обект на надлежен контрол на качеството. А тези документи по-нататък са били използвани като основа за важни решения. Установихме също и недостатъци при документирането на работата на службите на комисията. Що се отнася до мониторинга върху изпълнението на програмите, установихме няколко проблема във връзка с надежността на прегледа от страна на комисията. Например, комисията не е докладвала системно за спазването на условията от страна на държавите членки. Като се има предвид това, нека изтъкна, че не всички наши констатации са критични. Дори напротив, установихме и някои важни положителни резултати, а именно, че програмите за подпомагане са допринесли за постигането на основните цели, били са преразгледани целите за дефицита, намалял е и структурният дефицит, макар и с различни темпове в отделните държави. По програмите от държавите също така се изисква да проведат немалко реформи. Държавите членки са изпълнили повечето от условията, залегнали в програмите, макар и с известно забавяне. Какви са препоръките ни? Изготвили сме набор от препоръки, насочени към подобряване на управлението на бъдещи програми за финансово подпомагане от страна на комисията препоръчваме на комисията да е по-добре подготвена за управлението на евентуална следваща програма за финансова помощ. Комисията трябва да усъвършенства вътрешните си процедури, като увеличи прозрачността, подобри контрола на качеството и документира по-надежно извършената работа. В рамките на бъдещи програми комисията трябва да направи опит за поставянето на официална основа на взаимодействието си с други партньори по програмите. Трябва да насочи вниманието си към истински важни реформи. Препоръчваме също така комисията да подложи на допълнителен анализ основни въпроси, свързани с програмите след тяхното приключване, като економически и социални въпроси, както и въздействието на програмите върху конкурентоспособността. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Председателката, благодаря ви. Това е един важен и интересен доклад. Вчера Обсъдихме критериите за дефицита. Във връзка с това се радваме, че Европейската сметна палата сега обръща по-голямо внимание на процедури, които са от голямо значение за нас. Думата има докладчикът госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да кажа добре дошли на нашите гости от Сметната палата. Вчера изслушахме доклада за прекомерния дефицит. И следва да сме удовлетворени, че парламента и нашата комисия се бори много е, за това Сметната палата да има съответния капацитет за извършване на анализ, одити, финансови и економически анализи е, за по законодателството, което има отношение към цялата тази тематика. Като става дума не само за гаранции, е, те да имат бюджет, но и също различни механизми за контрол и надзор. Особено по отношение на превенцията за бъдещи критични моменти – в доклада виждаме изразена известна неудовлетвореност. Комисията се намира в процес на учене, така както и ние. И има този елемент на неудовлетвореност, защото препоръките на Сметната палата, макар и да са напълно конкретни, целенасочени и уместни до, в по-голямата си част, след вече 7 години е, изтекал период от е, събитията, които оценяваме, не смятаме, че е направено достатъчно. Необходимо е, вместо да се прави чисто анализ на процедурите за справяне с кризата, да се търсят и други подходи. Комисията работи в тясно сътрудничество с Международния валутен фонд, но процедурите са много сложни. За това ни се струва, че в доклада трябваше да излезе малко повече. Не само анализ на процедурите. Както казва Сметната палата, изпълнени са целите, но след като поне според нас има една напълно нова ситуация на, на световно ниво по отношение на кризата – Целите, е, да, за защитаване на страните членки, за еврозоната и извън еврозоната, там мерките трябваше да бъдат различни. Оценяваме формулировката на сметната палата, която е, направи господин Хейс за необходимостта да има различно отношение към различните страни членки. Така е. е съществува риск е, от една страна, риск, който се носи от правителствата и от гражданите, от различните институции – а, съществува и възможността за различно третиране, защото, както казват специалистите, тези неща не могат да бъдат сравнявани, тъй като просто няма обща база за сравнение. И в такъв смисъл всяка помощ трябва да бъде конкретно структурирана спрямо конкретните нужди и е, историческо развитие и финансово и социално-економическо на съответната страна. Макар, че всъщност е, подходът беше малко по-хомогенен. За това ми се иска малко повече да чуя и от комисията, и от сметната палата по този въпрос. За мен той е ключов, ако ще трябва да си извадиме полуки за бъдещи подобни събития. Също е важен и за европейският семестър хората остават впечатление, че някои са третирани е, по-добре, други не чак толкова добре. И това е един от най-увреждащите, една от най-увреждащите последици от кризата. много отрицателен е факта, че европейските институции се отнасяха към различните страни по различен начин. Затова искам да чуя от Сметната палата и комисията този е, подход е, работен, е, който аз разбирам, че е необходим, и обаче, който се възприема като неравнопоставеност и е, се счита за несправедлив. Какво е така вашето, вашия коментар по този въпрос? После вчера, когато дискутирахме доклада на господин Хайс, коментирах, че е необходимо да обсъдим и каква е необходимостта от превентивна дейност, необходимия опит, финансови ресурси, опит на вътрешно и външно ниво. Разбира се, по-добре е да имаме вътрешно ноу-хау в Европейския съюз, не да търсиме специалисти отвън. Но въпросът е, е доколко сме се получили, подготвени ли сме за бъдещето, какво можем да направим в опита да е, предотвратим бъдещи кризи. Вероятно няма да можем да ги избегнем, но все пак може да има превентивна дейност. После, при доклада за Гърция отново ще се повдигне въпроса за различните инструменти, които са били приложени. Тук се обръщам към комисията. Като се има предвид всичко, което виждаме, се питам дали можеше да се предвидят други видове мерки, примерно обобщаване на дълга или опрощаване общи гаранции за дълга или отменяне. В Европейския парламент ние се опитваме да предложим възможни мерки за излизане от подобни сериозни кризи. съществуват е, много инструменти, пакетите от две законодателни предложения в тази област от 6, е, механизма на европейския семестър. Но все пак, е, вероятно е необходимо да има повече, по-гъвкава, по-гъвкави финансови системи. Парламента не е свързан директно с законодателството за финансовите системи, включително за надзора. И това е ключов момент. Ние в парламента считаме, че трябва да имаме много по-голямо присъствие в цялата процедура и да не е, оставяме на хода на съдбата мерките за контрол и наблюдение. Също много е важно да извлечем полки и как да комуникираме в една толкова сложна тематика. Не да излизаме с политически или национални е, лозунги и призиви или е, заглавия от типа на тези, които излизат в е, Financial Times. Изключително важно за нас е да можем да оповестяваме на обществото из, изводите на нашите доклади. La pedagogía, la transparencia, las eh, recomendaciones y las puntualizaciones del Tribunal de Cuentas y las... Ние eh, се стремим да повишаваме прозрачността, да възприемем препоръките на Съдебната палата, комисията така ни предлага е, по-структурирана организация на доклада, така че да видим заключенията. Това е чисто така технически въпрос, но мисля, че това също е важно от гледна точка на комуникациите. Благодаря на докладчика за изчерпателния увод. Сега даваме думата на депутатите. Господин Хейс има думата. Благодаря, господин председателстващ. Е, е, Най-искрени поздравления към госпожа Аяла Сендер за доклада и за 34-те препоръки. Съгласен съм с всички тях. Отговорът на доклада на Сметната палата е много пълен. След малко ще се върна на препоръките на палатата. Благодаря и на палатата за този специален доклад. Крайно време беше да обсъдим тези въпроси, защото това беше момента на криза, особено в моята страна, в рамките на 20 страни, БВП спадна с 20% и програмата за адаптация, която трябваше ирландския народ да понесе, беше изключително по своя характер. Успяхме да изплуваме. Трябва да се получим от допуснатите грешки. Специалният доклад на палатата, публикуван тази година, представя ясно тези грешки. В доклада се казва пределно ясно, че комисията е била напълно неподготвена, че не е направена оценка на риска за всяка отделна страна. Е, признаваме, че сме били в е, непознати е, води, много страни са изпаднали в несъстоятелност и е трябвало да бъдат спасени. Интересното в този доклад са използваните думи от палатата по отношение на документацията на комисията, която според тях е тромава и економическите прогнози, които според тях са ограничени. И ключовите документи които палатата е търсила, не са били на лице. И трябва да се обясни защо тези документи не са били на разположение, когато палатата имала нужда от тях. И еднотипният подход към програмите за адаптация е важен аспект Както казах вчера в моя доклад, тук не става дума за една и съща економика в целия Европейски съюз. Всяка държава членка си има свои силни и слаби страни и свои економически модел. И ако искаме сближаване, трябва да се съобразяваме с уникалните характеристики на всяка държава членка. По скромното ми мнение, това не беше отчетено при разработването на програмите. Беше цитирана Унгария като пример. В началото е имало 16 препоръки за моята страна и Португалия. Те са били 400. С други думи, няма един справедлив общ подход към разработването на програмите от страна на комисията. Много важен въпрос за Ирландия, с ваше позволение, господин председател, е споровете, които се водят за това, че ЕЦБ не успя да се е, справи с е, налагането на загуби на е, държатели на облигации в банки зомби. Имам предвид anglo айриш и друга банка, които бяха фалирали и загубиха 8 пъти вложения капитал. Задължително. Много е важно това, че палатата казва в своя доклад, че когато са потърсили документация от ЕЦБ е по този конкретен въпрос, не е имало документация или просто не са могли да намерят. Трябва да има обяснение тук, трябва да има да се понесе отговорност. Аз е, зададах този въпрос на господин Драги по, диалог, по време на диалога по паричните въпроси, но отговорите не бяха достатъчни. Това трябва да получи нужното внимание. Цитира се в доклада и до този момент няма достатъчно изчерпателен отговор. Сега какво от тук нататък какво предстои? Докладът на госпожа Аяла Сендер е много изчерпателен. В бъдеще имаме нужда от система за одит не след като приключи дадено събитие, а докато а по време на събитието. Двата инструмента, които бяха изразходвани по време на кризата, се изразходват в движение. Така че за сметната палата щеше да е по-лесно, ако трябваше да анализира разходите в процеса на изразходване, а не да го остави за накрая. Освен това, ключ, е, ключовият въпрос за парламентарния контрол, както каза госпожа Яла Сендер, е, въпрос повдигнат от няколко парламентарни групи. Имаме е, по това време парламентарният контрол не, не съществуваше. И това е въпрос, който трябва да се повдигне. Друго, друг важен въпрос е какво а, щяхме да направим по-различно. Няма да сме част от програма на тройката, но трябва да видим какъв, от какъв експертен опит има нужда от комисията. И накрая към комисията. Като представител на страна, която е преминала през всичко това, която прояви издържливост на гражданите си, ми е омръзнало да чувам отрицателна оценка на някои представители на комисията за резултатите, за лошите резултати на моята страна в економическите промени. От една страна се отчитат резултатите и заедно с това веднага се казват отрицателни коментари, за да се балансира. Страните направиха изключително големи жертви. В край успяхме да изплуваме. Нека да се погледне на нещата по-общо, а не да се вглеждат в подробностите, както се прави до сега. Докладът на Сметната палата събуди повече интерес към този въпрос. Трябва да се върнем на този въпрос и да поискаме от комисията отговорност и отчетност по цяла поредица от въпроси, свързани с кризата. Благодаря за чудесното изказване. Госпожа Шулин. Благодаря. Господин Ждеховски не може да участва в заседанието поради други ангажименти. Той е докладчик в Сянка по този специален доклад за финансовата помощ за страни в затруднено положение. Ще се изкажа по негова молба от негово име. Докладчикът Сянка приветства специалния доклад за финансовата помощ за страни в затруднено положение, засегнати от финансовата криза. Господин Штеховски очаква и изготвянето на специален доклад за Гърция. Той явява голям интерес към този доклад, тъй като според него той ще е от голямо значение. Отправя въпрос към палатата, именно кога ще бъде публикуван докладът. Господин Ждеховски е съгласен както с констатациите, така и с препоръките на палатата. Споделя нейното мнение за това, че ни е необходима ясна, структурирана основа за управление на бъдещи подобни програми. Процесите също така трябва да бъдат добре документирани, да се основават на ефикасни процедури. Освен това, трябва да има възможности за бързо мобилизиране на служителите на комисията. Докладчикът Сянка обръща внимание и на необходимостта от повече прозрачност по отношение на решенията по подобни програми за финансова помощ и бюджетен надзор. Този проблем е на дневен ред не само във връзка с тези, но и с всички останали програми. Докладчикът Сянка иска да знае дали комисията е започнала да усъвременява макроекономическите си фискални прогнози, кога смята да изпълни останалите препоръки на Сметната палата. Um, uh, Господин Либерацки, Благодаря, Дерек. Искам да поздравя Сметната палата за този доклад. Благодаря и на госпожа Яла Сендер за доклада. Ние обсъждаме въпрос, който отдавна е горещ картоф. На първа страница на вестниците имаше репортажи за Гърция, Испания, Португалия. Сега малко позабравихме тези въпроси, тъй като а, други въпроси излязаха на преден план, а, като миграцията и Брексит. Мисля обаче, че трябва да продължим работата си, защото този доклад показва, че комисията реагира бавно, ако въобще, реагира. Няма способност за предвиждане, има много инерция и много държави и правителства не са наясно с потенциалните последици от нашите действия и не са наясно с евентуалните реакции. Има и много митове относно страните, които имат нужда от помощ. Един от тези митове е, че оказваме финансова помощ на Гърция и за евроскептиците това е много удобно. Може би трябва да изпратим този текст на всички национални парламенти, за да могат те да обсъдят въпроса. И когато се срещнем с парламентаристи от националните парламенти, този доклад може да бъде включен в дневния ред. Нещо като кампания за разясняване, информиране и може да се обсъди въпроса влязахте ли в дълговата спирала и как смятате да излезете от нея? Освен това, като че ли вниманието е насочено почти изцяло към еврозоната, но има държави членки извън еврозоната, като Унгария, например. И унгарците биха могли да кажат, че отношението към тях е по-лошо те биха могли да кажат, че ако си в еврозоната, към теб се отнасят добре, ако си извън еврозоната, не. Говорихме за бюджетна дисциплина, за економическата ефективност на европейските средства, на устойчивостта на банките, дали държавите реагират на време. Докладът е много добър инструмент, който ще създаде някаква паневропейска осведоменост, ще ни даде възможност да си свършим работата и да извлечем полуки от допуснатите грешки. Още един път Инес, поздравления за доклада. Поздравления и за Сметната палата за това, че изготви този доклад, въпреки че имаше някои методологични проблеми. Може би методологията трябва да се обсъди, за да се усъвършенства процедурата на събиране на информация и представянето на предупреждение в рамките на такъв доклад. Благодаря, господин Либерацки. Господин Дако Отекофин има думата. Благодаря. Благодаря ви за възможността да обсъдя доклада с вашата комисия. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми представители на Сметната палата. Сметната палата възприема по-различен подход при този одит, прави одит на изпълнението. Нашата генерална дирекция конструктивно си взаимодейства с Сметната палата по време на целия процес. Програмите, обект на този одит, са първи по рода си програми – те трябваше да бъдат приложени поради безпредседентната световна финансова и економическа криза, която се разрази през 2008 година. Разигралите се тогава събития не бяха предвидени предварително и не можеха да бъдат предвидени. Затова и комисията бе изправена пред необичайна и неочаквана за нея задача. Трябваше да разработи програмите в рамките на изключително кратки срокове. В рамките на изключително кратки срокове трябваше да се установят нови процедури и механизми. Първоначално комисията страдаше от остър недостиг на ресурси, но в крачка много бързо придоби опит това се признава и от сметната палата. Одитът е съсредоточен изцяло върху комисията, както каза и членът на Сметната палата. Но комисията не действаше на своя глава. Тя си взаимодействаше с МВФ, с органите на държавите членки и с Европейската централна банка. Докладът съдържа някои критични констатации – Освен това обаче е и по... Самият доклад по одита е по-балансиран. В него се дават примери, изтъкват се и препоръки. В доклада не се говори за грешки, а за недостатъци на процедурите. Палатата не е направила оценка на економическите политики по програмите. Ако вземем предвид економическия ефект, то можем да кажем, че програмите са постигнали крайната си цел. Държавите, където са били изпълнени, вече могат да се финансират на, паза, на финансовите пазари. Погасили съм предоставените им средства, без да трябва разходите да се поемат от дънакоплаците. Да в одита се вземат предвид аспекти свързани с документирането, както и други аспекти при управлението на програмите. Очертават се няколко области, будещи загриженост. Нека се спра върху тях. Според комисията не бива да се стандартизира съдържанието на програмите. Това казаха, ако не се лъжа, и някои ваши колеги. Програмите трябва да бъдат индивидуализирани, да бъдат приспособени към отделните държави, възоснова на задълбочен анализ на тяхното економическо и социално положение. Важен е също така и приносът на националните органи на отделните държави. Проявата на ангажираност за изпълнението на програмите е от основно значение за техния успех. Комисията признава, че първоначално в работата по програмите е имало някои слабости по процедурите. В доклада се отчита, че комисията се е учила в крачка и че с течение на времето практиките и процедурите са се усъвършенствали. Първоначалните слабости не са се отразили върху крайния резултат от програмите. Въпреки, че има още какво да се направи, трябва да признаем, че като цяло са били установени силни процедури, предвиждащи проверка и насрещна проверка, най-вече при взаимодействието с другите институции и с държавите членки. Накрая няколко думи за препоръките. Приемаме всички препоръки на Сметната палата както и тези съдържащи се в доклада на госпожа Аяла Сендер. Тези препоръки са добра отправна точка. Вече сме започнали работа по тях. Много от препоръките дори вече са изпълнени. Процедурите и управлението на програмите, в това число и документирането, значително се усъвършенстваха от началото на кризата – при прегледа на всяка една програма се изготвя към момента подробен доклад за спазването, който е публично достояние. Редовно се отчитаме и пред Европейския парламент. Освен това, извършваме и последваща оценка, за да се извлечем полуки от вече приключили програми. Бе направена последваща оценка на програмата в Ирландия и в Испания. Резултатите от тази оценка са публикувани. По казаното от един ваш колега за Ирландия, приканвам го да се запознае с резултатите от последващата оценка за Ирландия. В тази оценка се признава, че програмата там е била изпълнена успешно. Нека се спра върху още няколко въпроса, които бяха повдигнати до тук. Фискалната и економическа прогноза. В тази област продължаваме да се усъвършенстваме. Държа да изтъкна, че фискалната и макроекономическата прогноза на комисията – е със същото качество като прогнозите на други институции, като МВФ и ОИСР. Поемането на общи гаранции за дълга, действията предприяти в отговор на кризата и създаването на нови механизми са крачка в тази посока. Онези институции, които заемат от механизма за финансова стабилност, инструмента за финансово стабилизиране, сключват заеми при много ниски лихви. Това е нещо, което комисията приветства. Благодаря ви. Председателят, благодаря на господин Даком. Бяха направени многобройни коментари по доклада на Сметната палата, за това сега ще дам думата на представителя и за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря за положителната оценка, която дадоха вашия докладчик и колегите ви на нашия доклад. Благодаря и на комисията за много доброто ни взаимодействие. Както каза представителят на комисията, в този одит приложихме нов подход. Анализирахме ефективността на действията на комисията. Направихме проверка на това дали е установила силни процедури за вземането на важни политически решения. Радваме се, че комисията възприе всички наши препоръки. Господин председател, ще се спра върху някои от по-конкретните бележки на госпожа Яла Сендер. Първо, обхватът на одита. Госпожа Яла Сендер говори за разочарование. Вярно е, че обхватът на одита ни се ограничи с анализ на процеси, процедури и работни системи на ниво комисия, процеси, процедури и системи, разработени с цел изпълнение на важните решения, взети от съвета и другите политически действащи лица. Можехме да приложим и друг подход, но, както казах в началото, не се спряхме върху всички аспекти, свързани с економическата политика. Трябваше да стесним обхвата на одита, тъй като решихме, че въпроси от политическо естество са извън компетенциите ни. научните среди и политическите органи продължават да обсъждат някои все още нерешени економически въпроси. Има, например, предложения за упрощаване на дълга или за поемането на общи гаранции. Има и други сценарии, като, например, предложението да не се предоставя финансиране за спасяване. В одита си се съсредоточихме върху процесите и процедурите, а не върху альтернативните сценарии. Спряхме се върху оперативната ефективност на институцията, върху способността и ефективно да изпълнява решения. Политическите решения се вземат от съвета, от други политически органи, от органите на държавите членки. Подписват се меморандуми за разбирателство, но тези решения се основават на предварителната работа на комисията, на предварително изготвените от нея документи. За това според нас работата на комисията е много важна и се съсредоточихме върху нея в одита си. Установихме, че целите са постигнати. В бъдеще документирането, прозрачността, контролът върху качеството и проследяването трябва да бъдат усъвършенствани. Немалко депутати казаха, че отделните държави и членки са били третирани различно – всяка програма трябва да бъде, според нас, разработена така, че да отчита специфичните характеристики и специфичното положение на отделните държави членки. Не бива да забравяме също, че държавите членки трябва да приемат програмата, като подпишат меморандума за разбирателство. Въпреки това, обръщаме внимание на факта, че държави членки в сходно положение са били третирани по различен начин. Първоначално изготвените програми за държави извън еврозоната са съдържали много по-строги изисквания за закрепяването на реформите в законопроекти, а не просто в работни програми. Установихме също така, че в една държава е имало задоволително ниво на освояване на структурните фондове, а от тази държава е било изискано да проведе значими реформи по структурните си фондове. В други държави, където е имало по-сериозни проблеми, не е било поставено такова изискване. Били са поставени различни условия на отделните държави членки и условията са били различни в естеството си. Някои са били по-общи, други са били по-конкретни. Установихме също така и значителни разлики при проследяването на спазването на условията. Това е един важен според нас въпрос. Не сме подръжници на еднозначния подход. Програмите трябва да са индивидуализирани. Нека ви обърнем внимание на препоръка номер 6 тук изискваме от комисията да изясни ролята на условията по програмите, като се има предвид тяхното значение и въздействието им върху реформите. Изискваме от комисията също така да извърши последващ анализ на въздействието на условията по отделните програми, върху социално-економическата среда и върху конкурентоспособността. крайна сметка проблемът не се свежда толкова до разликите, но до това, че трябва да има оценка на всяко конкретно условие. Последователна такава. Смятаме, че ако препоръките ни бъдат изпълнени, в бъдеще комисията ще може по-добре да се справя с подобни ситуации. Разполагаме с действаща нормативна уредба. Това са пакетът от това и от 6 законодателни акта. Съгласно тази нормативна уредба, комисията трябва сама да управлява програми. Вече са предприяти действия за тази цел. Повтарям, че основните ни констатации и препоръки са онези, които Критикава. дават гаранции за бъдещето. Били сме обект на критика поради недостатъчно добра комуникация по отношение на докладите ни. Ще преразгледаме комуникационната си стратегия. Мога обаче да ви уверя, че подхождаме много внимателно към изготвянето на всички свои материали. По този доклад, както и по всички останали доклади, издаваме специални брошури, в които основно място заемат препоръките ни. Те са най-важните в крайна сметка. Ура! creo que, que aquí cubro parte de los comentarios hechos. There has been... Мисля, че с това взех отношение по всички ваши коментари. Uh, we we uh, uh, make a, a comment in paragraph 89 how the... В параграф 89 коментираме Какви альтернативи биха могли да бъдат възприяти? Но в файла на комисията не установяваме документи на ЕЦБ, че е, документи приети от тройката са в нарушение на договореностите с ЕЦБ. Можем да ви уверим, че всеки път, когато се вземат подобни е, решения, трябва да има и протокол, където да се отразяват и условията за оповестяване на информацията, поверителност и така нататък, които да покрива всички документи, графични материали, таблици и така нататък. Смятам, че в бъдеще е много важно да има и ясно разбиране за това, как е, да си сътрудничат е, партньорите при управление на подобни програми. По отношение на Гърция, там бяхме наясно за трудностите и специфичните черти при прилагането на гръцката програма които налагат и е, конкретен доклад за тази страна, вече е, направихме едно проучване първоначално за техническата помощ отпусната на тази страна и следващият е, месец с удоволствие ще ви представя и този доклад в началото на следващата година. Се надявам, че ще можем да представим един изчерпателен и пространен доклад за това как Европейският съюз е, управлява гръцките програми. И така, благодаря ви за това, е, че е, приемате е, нашата работа и начин, благодаря за начина по който я възприемате. Благодаря и на целият екип, който ме продължава днес. Мисля, че отговорих на всички повдигнати въпроси, но оставам на ваше разположение, ако имате нужда от допълнителни пояснения. Vielen Dank. Damit wären wir eigentlich am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Председателката благодаря. Приключихме по тази точка. Колегата Фланаган помоли да вземе думата, но има риск да започнем разискванията отново. Имате думата. Извинете, аз съм член на Комисията по земеделие. Имахме да гласуваме по много важна тема, която трябваше да следя, затова тук бяха моите помощници, но имам е, въпрос към сметната палата, ако ми позволите. Може ли да ни е, обясните всичко за доверителната разписка за Ирландия и меморандума за разбирателство? Господин Хейс говори по тази точка. Е, Ирландия все още трябва да е, даде 31 милиарда за вътрешно изкупване на дълга за неустойчиви банки. Това е целият приход от данък доходи и няколко други данъци за 2011. Ако не сте разгледали този въпрос, може би е редно да се направи това и дори да се обърна към омбусман. Европейската комисия говори за е, това, че няма да има разходи за данакоплатците. Но всяка страна има своите е, данъци. И тогава а, е, Ирландия а, ще трябва да заплати 6 милиарда за тази операция. И кой, кой формулира такива а, фрази, че това е от ключово значение за успеха, че трябва да бъдем ангажирани и така нататък? Много съжалявам, че не бях тук по рано. Ние сме само 11 депутати. Аз много неща мога да правя, но не мога да бъда на две места едновременно. Давам думата за малко на представителя на комисията и след това на представителя на Сметната палата. We... Okay. This is a very, very technical issue. Много, много технически е въпроса за а, притежателите на а, облигации от най-висше ниво. И когато ние направихме последваща оценка на ирландската програма, това изкупуване на тези облигации се случи преди да започне програмата. Това са решения взети от ирландските власти, от тяхната централна банка и не става дума за 31 милиарда, които са били така отписани по някакъв начин. Сумата е много по-малка. После, когато частният дълг се замества с публичен такъв, което всъщност се случи с програмата, и когато се отпуска официална помощ, защото страната не може да взема кредити на официалните финансови пазари, това, което се случва е, че е, лихвата е по-ниска от лихвата на пазара. Това е най-важното. Много Господин Могорус. Well, findings... Благодаря. Това, което ние сме констатирали по въпроса повдигнат от уважаемия депутат, 100, това е параграф 114. Ние казваме, че ЕЦБ не, споделя с, не е споделила с останалите партньори от е, тройката съображенията си за препоръките, които са направили и окончателните решения, които са взели. Ние не сме имали достъп до документите, така че не можем да оценим. Ние констатираме само това, което е, се отбелязва в параграф 114, страница 49. Благодаря ви, с това приключихме по тази точка. Преминаваме към следващия специален доклад, номер 24 от 2015. Да, Инес? Yeah. Eh, esto que me han contestado, pero había algunos aspectos de, de comentario que quería Искам да повдигна няколко въпроса, които всъщност възникнаха след дадените отговори. Аз също искам да отговоря. Комисията казва, че няма да има разходи за дънокоплатеца, може би реални, такива не, но социални. После говори се, че някои от мерките имат по тежко въздействие на някои от страните. Това е свързано и с размера на вноските. Много, много трудна тематика. За това искаме да чуем изявление от Сметната палата. Сега, това, че комисията се учи в ход на работата, не е извинение. Европа 2020, програмата е, е ключова за е, Европа. И в бъдещи доклади ни се иска Сметната палата да върви в тази посока, да има достатъчно смелост. Тоест, е, не само е, да измерва конкретните е, цели и процедури, е, Резултата е, че са изпълнени целите, че са били спрени страните от пълна разруха, но това, което ние искаме е така, както се предполага да се е, изложи тази тематика в е, специалните доклади, да се чуе има ли други методи, които не биха били толкова пагубни за страните членки. Е, не толкова драстични и, и не толкова много бюджетни економии. Има ли такива мерки? Благодаря. Сега вече наистина приключваме по тази точка. Следващата специален доклад номер 24 от 2015 Борба с измамите с ДДС в рамките на общността. Сърдечно приветствам с добре дошъл члена на Сметната палата от Харватия. Добре дошъл и на докладчика господин Али. Thank you, благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми членове на Сметната палата. Европейския съюз се занимава с темата вътрешно общностни измами с ДДС. Ще представя констатациите на доклада и ще обясня препоръките. Въвеждането на ДДС е добре по много причини, защото то допринася за е, вътрешно общностната търговия и повишаване на приходите. Но е, необходимостта е, от контрол на границите създава вече и предизвикателства при събирането на ДДС, в смисъл къде точно то се събира. Е, като дружествата могат да искат и, и от, упрощаване е, на ДДС, само ако има съответните митнически декларации. А, има доста механизми за измама посредством така наречените липсващи е, търговци или други. Тези случаи се увеличават. Сега вече има задължителна информация за трансгранична търговия, подава се информация на данъчните власти, включително за всички е, сделки в е, други страни посредством е, номера ДДС. И страните членки трябва автоматично да предоставят тази информация информация посредством системата с информация на страните членки, откъдето произхождат са, а, стоките. А, не точностите в докладването води до загуба на национален а, приход. Ние сме въвели и друга система за обмен на информация, Еврофиск, например. Това е мрежа за а, обмяна на конкретна информация при подозрителни сделки. Имаме и други инструменти за обмяна на информация при поискване или без предварително поискване, възможности за упражняване на контрол едновременно в няколко страни членки в присъствието на данъчни лица от всички тях. А по процедура 42 за измами извън Европейския съюз, където се внасят стоки от една страна членка, но крайната дестинация е друга, там митническите власти имат затруднения с събиране на ДДС. В такива случаи придобиващия стоките в окончателната дестинация е задължен да оповести придобиването и е, председателката прекъсва, моля ви, е, ако може малко по-бавно, защото има затруднения на, за превода. Е, представителя на вносителя трябва да внесе данните за стоките, които са внесени и са изпратени в друга страна членка. Ето така работи системата но при нашия одит открихме сериозни слабости. Първо, нека да кажа, че направихме проучване в данъчните власти на всички страни членки и при това проучване установихме, че има неудовлет... неуд... има добра степен на удовлетворение от начина на изграждане на системата. Но направихме одит в пет страни членки и там установихме следните слабости. Първо, ефективните е, проверки и засичания на данни е, между данъчната система и систем, митническите системи. Често сделките не се съобщават през системата VS. Около 12% от сделките не влизат в системата VS. Освен това, митниците не проверяват дали идентификационните номера по ДДС са точни в митническите декларации. И после митническите власти не са, нямат стимули за контрол дали съответните митнически представители са дали необходимите документи. Има и проблеми с точността и е, навременността на данните в системите, в е, системите за обмен на информация между страните членки. Когато се открият неточни номера по ДДС, данъчните власти не правят нищо в, като последващи действия. Трето, няма сътрудничество, има препокриване на е, правомощията на съдебните и правоприлагащите органи. Еврофис, както казах, е децентрализирана структура и всеки нейн е, член извършва анализ на риска на база на собствени данни. Много малко е сътрудничеството между страните членки за установяване на система за общ анализ на риска. Тоест, обменят се огромен обем е, данни, които не са свързани нито с риска, нито с измами. Европол, които могат да допринасят за преследване на трансгранични случаи на измама, нямат достъп до ДДС системите за обмен на информация. Също така няма система за оценка и събиране на системи за измамите с ДДС вътре в общността. Тази система ще улесни да има показатели за отчитане на напредъка и, на степента на проблема. И за да се решат тези проблеми, правим следните препоръки. Препоръчваме на комисията да излезе с законодателни изменения – за ефективно засичане на митнически и ДДС данни. Също така комисията трябва да окоръжава страните членки да търсят слабостите в системата ФИСК и да се вземат мерки за навременен отговор от страните членки, когато от тях се иска информация от други страни се повиши надежността на системите за обмен на ДДС данни и да има многостранен контрол. Трябва да се премахнат правните пречки между страните членки, които пречат на обмен на информация между различните национални и европейски власти. Комисията също трябва да даде законодателни предложения за достъп на ОЛАФ до данните на системите за ДДС и митническите системи. Трябва да се създаде и обща система, която да може да оценява размера на ДДС измамите. Също трябва да има предложение за обща и разделна отговорност на доставчиците. Съвета трябва да даде разрешение на, разрешение на комисията да договори споразумения с а, доставчици, които са временни такива. ТДС трябва да влезе и в директивата за борба с измамите и регламента, свързан с Европейската прокуратура. ОЛАВ трябва да има ясни компетенции и инструменти за работа с ДДС сделки, където има индикации, че може да има измами. Комисията прие повечето от нашите препоръки, но не и тези за законодателните изменения за ефективно засичане на ДДС и митнически данни. И ние сме изненадани до известна степен от това, защото Сметната палата повдига този въпрос от дълго време Същото се повдигна като коментари Френската сметна палата още от 2015 година. Те казват, че без обмен на информация ще даде възможност за борба с ДДС измами. Още от 2007 година участниците в групата Фискалис са препоръчали същото но се успокояваме до известна степен от изявлението на комисията, че ще преразгледат становището си, след като са получили препоръките от фискали с 2019. Те до голяма степен отговарят и на нашите препоръки. Отбелязваме също и инициативите на комисията с плана за действие за ДДС, за един ДДС обла пространство в Европейския съюз, където се отразяват и някои от нашите предложения. Ще следим напредъка в тази област и ще ви информираме за констатациите си регулярно. Готови сме да излезем с становище за необходимите законодателни предложения за реформиране на режима на ДДС и борба с ДДС измамите, ако разбира се съвета поиска това. Благодаря. <laughs> Благодаря, господин Матес. Докладът е много важен. На всички колеги, които неодавна са били избрани за членове на нашия парламент, искам да кажа, че през 12-те години, през които съм тук, сме имали големи проблеми с тази тема. Госпожа Яла Сендер може да го потвърди. По този въпрос има единствено и само скандали, тъй като държавите членки не желаят да прехвърлят компетенции на общо европейско равнище, не желаят да си взаимодействат в рамките на вътрешния пазар. Така Организираната престъпност всяка година реализира печалби в размери на милиарди, а тези печалби са пропуснати приходи за фиска на държавите членки. Срамно, според мен, явление. Всеки, който се занимава с темата в Германия, знае, че нашето Министерство на финансите не постигна кой знае какво по този въпрос, въпреки че Германия е на много силна позиция в рамките на вътрешния пазар и има интерес от решаване на проблема. Вече от много дълго време се сме свидетели само на боричкания за компетенции, нещо, което само може да ни ужаси. Има боричкания за компетенции по въпроса за измамите с ДДС. Същите боричкания се наблюдават и по законодателния акт за Европейската прокуратура. Няма консенсус с съвета. Бихме се радвали ако Европейската прокуратура разполага с компетенции поне за трансграничните измами с ДДС, но дори и по това не можем да постигнем съгласие с съвета. Темата изглежда сложна, тъй като има много технически аспекти, но всъщност не е чак толкова сложна. Факта, че изглежда толкова сложна обаче, води до липса на подкрепа на политическо ниво. Докладчикът ни е господин Али. Имате думата. Благодаря, господин. Уважаеми колеги, уважаеми представители на Сметната палата и на комисията, най-напред бих е, искал да благодаря и поздравя Сметната палата за обстойния одитен доклад, който ни е представен, който разглежда и дава отговор на въпроса дали Европейския съюз като цяло се бори по ефективен начин с вътрешно общностните измами с ДДС. Одитът, който ни е представен, е, е извършен на ниво комисия и в пет държави членки. Е, общата констатация на доклада на Сметната палата е, че системата в, е, на Европейския съюз не е достатъчно ефективна по отношение на измамите с ДДС е, и е засегната негативно от липсата на съпоставими данни и показатели на ниво Европейски съюз. Значимостта на проблема се подсилва и от факта, че измамите с ДДС най-често са свързани и с организираната престъпност и в подкрепа на това, което изрази председателката госпожа Гресле, според представителите на Европол годишната загуба от приходи от ДДС в размер между 40 и 60 милиарда евро за държавите членки е предизвикана от, организираната, от организирани престъпни групи, като 2% от тези групи са отговорни за 80% от вътрешно общностите е, измами с е, липсващ търговец. Е, Европейския съюз е въвел набор от инструменти, които могат да се ползват от държавите членки за борба с измамите с ДДС в рамките на общността, но някои от тях трябва да бъдат засилени и по-последователно прилагани, като проблемите, общо казано, могат да бъдат групирани в три основни направления. Като на първо място повечето от посетените държави членки не се извършват ефективни кръстосани проверки между митническите и данъчните данни. На второ място, рамката за административно сътрудничество позволява обмен на информация за ДДС между данъчните органи на държавите членки, но съществуват проблеми с точността, изчерпателността и един много важен и съществен аспект – своевременността на данните, които се предоставят между държавите членки. Липса сътрудничество и съществува при покриване на правомощия на административните, съдебните и правоприлагащите органи. Това, което беше отбелязано и от Сметната палата. С цел преодоляване на констатираните слабости в доклада на Европейската сметна палата са изброени редица предложения – преди всичко към комисията и държавите членки, но така също и към съвета и парламент. Няма да се спирам подробно на тях, тъй като те са посочени в работния документ, който съм подготвил. Ако държавите членки и институциите на Европейския съюз реализират предложените дейности, считам, че това ще даде своя дан и ще допринесе за засилване борбата срещу ДДС и измамите на вътрешно общностно ниво и ще доведе до едни позитивни, положителни резултати. Същевременно бих искал да предложа няколко препоръки за възможно включване на доклада за освобождаване от отговорност на комисията за 2015 година. Първо, комисията да инициира създаването на обща система за оценяване на размер на вътрешно-общностните ДДС измами с цел повишаване ефективността на работата на държавите членки. Второ, комисията да съдейства за подобряване на работата на Еврофиск като ефективна система за ранно предупреждение. Трето, комисията да извършва посещения в страните членки за наблюдение с цел подобряване на своевременността на отговорите на отговорите на исканията за информация и надежност на системата за обмен на данни по ДДС. Четвърто, комисията да предприеме мерки за подобряване на сътрудничеството с държави извън ЕС и прилагане на събирането на ДДС. Пето, комисията и държавите членки да премахнат законовите пречки за обмена на информация между административни, съдебни и правоприлагащи органи на национално и европейско ниво. И шесто, комисията да осигури достатъчен финансов ресурс за гарантиране реализацията на плановете за оперативно действие, създадени от държавите членки и ратифицирани от съвета. И накрая, преди да приключа, имам няколко въпроса към комисията с оглед на това дали, имат, дали са направили някакъв анализ с оглед на всички тия проблеми, които бяха изложени. Въпросите са ми в тая насока. Дали са направили анализ какъв би бил резултата по отношение на намаляване на вътрешно общностите измами с ДДС, ако се реализират предложенията, които са е, визирани от доклада от Сметната палата. Е, и другия ми въпрос е какво би било финансовото отражение на този резултат върху бюджета от Европейския съюз, защото виждаме, че е, проблемите и кризите, които върхлетяха цели Европейски съюз, постоянно изискват някакви допълнителни ресурси и това е, според мен, един допълнителен източник, с който могат да бъдат редица проблеми. Благодаря. Благодаря, колегата Явор. Thank you, Madam Chair, and let me to... Благодаря, госпожо председател. Е едно техническо изявление искам да кажа че по технически причини унгарският превод беше прекъснат преди около час е, обсъдихме многократно въпроса за превода и трябва да отчетем факта, че капацитета за превод е слаб е, и има ситуации, в е, които не можем да се ползваме от правото си да говорим народния си език. Второ, по самия доклад – благодаря на Сметната палата за доклада. Аз мисля, че той е много подробен, важен и навременен, тъй като ДДС измамите са един от сериозните проблеми на Европейския съюз. Нивото на ДДС измамите в държавите членки – е, достига, може да достигне 170 милиарда, което е един и половина пъти повече от общия бюджет на Европейския съюз. Това говори за значението и на временността на доклада, както се вижда и от плана за действие на комисията. Благодаря и на докладчика за неговия доклад. Според мен е, той е много прецизен и отразява много добре документа на Сметната палата. То е и много добра основа за сътрудничество по въпроса. Ще повдигна някои важни въпроси, отнасящи се до доклада на палатата и на докладчика и също така да повдигна и някои въпроси. Първо, и това разбира се е споменато от палатата, Въпросът е от политическо естество и не е лесно да бъде решен от европейските институции. Трябва да си дадем сметка, че нашите усилия да се борим срещу ДДС измамите понякога биват спъвани от съпротива вътре в държавите членки. Дори и тук в парламентарната комисия проведахме дискусии за директивата ПИФ, и аз мисля, че тя би трябвало да третира ДДС измамите. По, но по време на разискванията обсъдихме директивата ПИФ и в крайна сметка парламентът и комисията казаха много ясно, че директивата ПИФ трябва да включва ДДС измамите. Това е много ясно послание. Това, разбира се, не се възприема еднакво добре от всички депутати, което създава проблеми. Очевидно няма достатъчна подкрепа от държавите е, членки, що се отнася до е, разследванията на комисията в държавите членки. Знаем, че данъчното облагане е правомощие на държавите членки. Те го защитават със е, всички сили, но нека да кажем ясно – без правомощи от страна на комисията и ОЛАВ да извършват разследвания на ДДС измами в държавите членки, не може да има ефективност. Ако искаме ефективна борба срещу измамите с ДДС, трябва да направим нещо за дисбаланса в правомощията между държавите членки и институциите по въпросите на данъчното облагане. Третият въпрос, който е много деликатен. Всъщност, е, задавам въпрос. Е, какво може да направи Европейската комисия, когато някои държави попаднат под подозрението, че техните власти не полагат е, максимум усилия да се борят срещу измами с ДДС? тъй като корупцията е, достигнало до, е достигнала до най-висшите нива на правителството. Това не е теоретична възможност. Това е факт и понякога има подобни факти. Комисията няма възможност да оказва натиск върху държавите членки да предприемат нещо повече срещу измамите с ДДС. Няма да повтарям това, което вече беше казано от докладчика за по-добрата комуникация и сътрудничество между държавите членки и техните органи. Само един последен въпрос. Не, извинявайте, два последни въпроса, но ще бъда кратък. Първо, обратното начисляване на ДДС е, очевидно много добро средство за борба срещу измамите. И второ, много колоритната, най-разнообразната система на обратното начисляване затруднява борбата срещу измамите. Прилагат се а, е, верижните измами които да са доста усъвършенствани. И накрая, електронната търговия. В момента на нея се пада малък дял от обща търговия в Европейския съюз, но този дял расте. И проблемите с облагането на електронната търговия се задъл... става все по-актуален за Европейския съюз и неговите органи. Ами, е, колегата Аяла. Колегата Сендер. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да благодаря на Сметната палата и на колегата Али за неговия доклад. Научих е, нещо, което малко ме очуди. Когато бяхме на мисия в посещението в, на посещение в Министерството на економиката на Германия ни, каза, ни беше казано, че има предложение ДДС да престане да бъде част от собствените ресурси на Европейския съюз, тъй като е, се създават много проблеми. По всичко изглежда, че е, системата не функционира добре. и представителите е, без съмнение ще имат възможност да ни обяснят защо. Трябва ли ДДС да остане част от собствените ресурси или не? Това е въпрос, който си задаваме отдавна. Това е въпрос, който се обсъждаше и в хода на разискванията по директивата. ПИФ и ДДС измамите всъщност са сериозен проблем, тъй като става дума за доста големи суми. Без съмнение, можем да работим в взаимодействие с колегите от економическата комисия. Някои държави членки не спазват своите задължения. Сметната палата ни казва, по повод търговските сделки, дори когато една сделка премине прага от 100 000. Има държави членки, в които няма месечна декларация по ДДС. Тъй като има една много, стро, много стриктна система за други измами, бихме могли и тук да предвидим месечна програма за издължаване на ДДС. Вместо да използваме сегашната система, живеем в епохата на цифровизацията, така че нека да използваме цифровите възможностите на цифровизацията, за да изградим една солидна система. Европол, ОЛАФ би трябвало да имат достъп до Еврофиск и до системата за обмен на информация ВИЕС по един прозрачен и автоматичен начин. И, и на тази основа да се борим ефективно срещу ДДС измамите. И последно, е, въпрос към Сметната палата. Как е, смятате ли да ни представите показатели, възоснова на като да разберем по-добре ДДС измамите? Така както го направихме за живото за страховането. Държавите членки е, ще бъдат задължени да представят програми за действие, за да се постигнат целите. Програмите за действие предполагат абсолютно точни показатели. Когато говорим за ДДС измами, някои казват, Ами, е, достатъчно е да премахнем е, ДДС от собствените ресурси на Европейския съюз. Според мен трябва да направим точно обратното. Е, трябва да се съобразим с препоръките на групата Монти за собствените ресурси на Европейския съюз. Системата на ДДС трябва да бъде прозрачна, националните органи трябва да спазват своите задължения и това е система, която би трябвало да подсилим, а не да премахнем. Все, все едно, че можем да си позволим да се лишим от приходите от ДДС. Благодаря, госпожо председател. Всяка година Европейският съюз търпи загуби в размер от милиарди евро поради измамите с ДДС. при износ на стоки и услуги към държавите членки. Износът дава възможност на престъпните организации да укриват ДДС. Данъчните администрации и други компетентни органи в държавите членки получиха въпросник, изготвен от Европейската сметна палата, посветен на борбата срещу измамите с ДДС на територията на общността. Сметната палата посети и компетентните органи в пет държави членки. Европейският съюз дава възможност на държавите членки да се борят срещу измамите с ДДС, но действащият набор от инструменти трябва да бъде подсилен. Сметната палата стига до заключението, че в повечето държави членки не се извършват кръстосани проверки с цел борба срещу измамите. Данъчните администрации на държавите членки могат да обменят информация за ДДС, но има проблеми във връзка с своевременното предоставяне на точна информация. Палатата смята, че действащата нормативна уредба трябва да бъде изменена, така че да има реална възможност за обмен на информация за ДДС между компетентните органи. Ако искаме наистина да защитаваме финансовите си интереси, парламентът и съвета трябва да включат ДДС в обхвата на директивата за борба срещу данъчните измами. Трябва също така да разработим инструменти, които да ни дават възможност за разследването и възбуждането на наказателно преследване по обвинения в измами с ДДС. Тази година комисията излезе със съобщение, в което заявява, че системата за ДДС в момента не е на висотата на очакванията, свързани с цифровата економика. Настоящата система е прекалено разпокъсана, прекалено тромава за унези дружества, които извършват трансгранична дейност. В нормативната уредба има прекалено много вратички. Националните сделки са предмет на режим различен от този за трансграничните такива. Комисията заяви, че спешно се нуждаем от реформи в следните области. Първо, за дружествата е прекалено скъпо да спазват процедурите по транснационалните сделки. Особено скъпо е за малките и средни предприятия. Второ, трябва да ограничим риска от измами. В системата за събиране на ДДС има прекалено много вратички, поради което годишно губим по 170 милиарда евро. Търпим такива загуби, тъй като има разминаване между теоретично дължимото ДДС и онова, което реално се събира. Трябва да намалим разходите по събирането на дължимите данъци. Освен това, трябва да изградим доверие между публичните органи и данъчните администрации, както и между данъчните администрации на отделните държави членки. Приветствам Сметната палата за важния и доклад. Господин Неджми подробно се спря върху този доклад, добави и свои препоръки. Искам да се спра върху още един въпрос. Много важен е според мен механизмът на обратното начисляване. Така ДДС се плаща от купувача, а не от продавача. Механизмът за обратно начисляване е временна мярка, която може да се прилага до декември 2018 година. Тя е приложима само към избрани отрасли, в които има риск от така наречената измама тип въртележка. Трябва да видим дали промени в това отношение няма да вменят допълнителна тежест на малките и средни предприятия. Европейският съюз трябва да се възползва от действащите модели за обмен на информация между държавите членки. Трябва обаче да предложи и нови модели за обмен на информация и сътрудничество. Председателката, благодаря. Изчаквам, за да чуя превода. Генерална дирекция данъчно облагане, госпожа Етере, колегата Санчес и още един негов колега от Олаф са сред нас. Кой иска да започне? Имате думата. Благодаря. Аз съм шеф на отдел в таксуд с борба с измамите по ДДС. Много се радваме, че имаме възможност да участваме в дискусията днес. Мнозина от вас вече упоменаха, че се сблъскваме с проблем, който е много важен и е, така и както казахте, от години говорим за борбата с, данъч... Е, с измамите с ДДС. Но дошъл е момента да си зададем въпроса на базата на доклада на Сметната палата, да разберем каква е, какъв е мащаба на този проблем и какви решения можем да предложим. Затова имаме нужда и от подкрепата на всички в тази борба. Както казахте, около 70 милиарда са загубите от доходи за данъчната система поради измами, но и поради други явления, като недобро събиране на ДДС или фалит на съответни дружества. Доклада на Сметната палата упоменава, че има набор инструменти, които дават възможност на страните членки да се борят с подобни измами, но също така се очертава необходимостта да бъдат подсилени тези инструменти. Възможностите за административно сътрудничество според нас са добре използвани от страните членки, но сме съгласни с това, че има нужда те да бъдат подобрени и подсилени. Препоръките на Сметната палата отговарят и на заключенията на комисията от доклада за създаване на регламент за административно сътрудничество в областта на ДДС от 2014 година феврари е този доклад. Там очертахме необходимостта да има и система за анализ на риска, инф... информатична система, така наречената ТНТ, Transaction Network Analysis, ТНА и също да има възможност за обмен на данни. Докладът на Сметната палата е, се появява в много навременен момент. Е, ние излизаме в момента с план за действие за борба с данъчните измами в областта на ДДС. И както е, Сметната палата установява, в нашия план за действие се възприемат много от техните препоръки – ние предвиждаме да се реформира системата на ДДС, за да може да позволява и по-лесно борбата с, измене, с изнамите. Е, имаме и консултация с европейските дружества. Първо се предвижда да се смени режима, да има един определителен е, режим – върху данъчното облагане на трансграничните сделки, така че да може да се е, реши проблема с е, липсващия търговец и данъчните въртележки. Също така има и много по-непосредствени мерки е, преди смяната на режима с цел да се създадат условия за този окончателен режим. Ние предвиждаме да подсилиме възможностите за административно сътрудничество между данъчната е, администрация. Вие говорихте, че трябва да има нов модел за обмен на информация. Според нас просто трябва да има система, която не само позволява обмен на информация, а да има система за споделяне на информация или за общо ползване на информация. Тоест, е, администрацията да има всички информации, от които има нужда и то в е, реално, е, практически в реално време. Защото измамниците действат в мрежа и те действат много бързо. Затова и данъчните власти трябва да имат възможност да действат в мрежа и да имат всички информации. Разбира се, като отчитаме и необходимостта за защита и поверителност на данните. Втория инструмент, който ще подсилим е Еврофиск. Еврофиск е, е, вече съществува от 5 е, години. Създадене, но не дава плодовете, които се очаква от него. Затова искаме да подсилим тази мрежа, да я дадем на възмож... възможност да използват инструмента ТНА и на неформалната среща на Екофин на върха ще дадем съответните съобщения, т.е. съответния сигнал за създаване на тези инструменти. После говорихте за необходимост за подсилване на сътрудничеството между администрациите. Абсолютно успешно за нас е да има сътрудничество между данъчните и митническите власти, които са подчинени на едно и също министерство, Министерство на финансите. И е, с е, цел е, за борба с измамите по процедура 42. Ние не приехме препоръката на Сметната палата в това отношение по простата причина, че съществува законодателство. Е, Митниците и в момента имат възможност автоматично да проверяват а, идентификационните номера по ДДС, които се подават при тях. И за нас в момента страните членки имат отговорност да направят възможното да се случва тази автоматична проверка между а, данъчните и, е, а, и митническите власти. В някои страни това се прави, няма причина да не се прави във всички. Също в рамките на програмата Фискалис с, с много конкретни е, препоръки излизаме за това какво могат да направят страните членки в националните си системи. В момента обсъждаме тези е, въпроси с е, митническите и данъчните власти. Те смятат, че ние трябва да правим повече. Даваме, ние сме дали съответните насоки и сме готови да помагаме на страните членки да изградат съответните системи. Но, както казахте, госпожо председател, трябва да има и воля а, в а, данъчните власти да се възползват от тези инструменти. Още нещо, което е много важно за дебата, а, за да отговоря на така, проблема за повдигната корупция в администрацията, предлагаме данъчните власти да разработят една обща програма за е, подсилване на своите редици. Тоест е, да се търси едно, един напредък в е, начина по който те подхождат към събирането на ДДС и борбата, борбата с мамите тук не смятаме, че комисията има нужда от допълнителни правомощия, просто можем да помагаме на данъчните власти да обменят добри практики и да подсилват капацитета си. Капацитет е, под формата на добре обучен персонал, а също така и разработка на минимум е, стандарти за изпълнение на задълженията на различните е, постове в данъчната служба. Това се извършва и в контекста на европейския семестър за 2016, защото подобни критерии са необходими за подсилване на економическото управление. Смятаме и се надяваме да получим вашата подкрепа в това отношение, защото тук става дума за национално правомощие, ние го признаваме и сме готови да помагаме на страните членки да изградят своите съответни власти. Също има нужда от засилено сътрудничество на международно ниво. Там приемаме препоръките на Сметната палата, но искам да ви обърна внимание на точка четвърта от доклада, работния документ на докладчикът господин Али, когато става дума за взаимно сътрудничество с трети страни, според нас тук вече става дума за общностни правомощия и за това комисията иска мандат за преговори от съвета Имаме мандат за преговори с Норвегия. В момента сме в процес на такива преговори и смятаме, че ще постигнем към края на годината подписване на първото споразумение с тази страна. Така че, ето по този начин освояваме препоръката на Сметната палата. Ние трябва да имаме мандат, защото всички знаете, че действаме по-ефикасно, ако имаме съгласие на европейско ниво, отколкото на, на, на споразумения на европейско ниво. А за Олаф, а за показателите, говорихме за показатели, за да познаваме по-добре данъчните измами и е, да организираме борбата. Не е толкова просто, защото измамите са скрити и няма много методология на национално ниво за отчитане на подобни измами. Приемаме препоръката на Сметната палата. Вече сме създали една работна група с представители на страните членки за разработване на е, методология за е, липсващата информация за измами с ДДС. Не ви обещаваме чудеса, ще видим какво можем да направим с е, елементите, които съществуват но в такъв смисъл призоваваме страните членки да разработват своята методология, за да могат да познават по-добре именно и проблема с размера на измамите с ДДС. Благодаря. Кой от представителите на ОЛАФ желая да вземе думата? Заповядайте. Да, благодаря Искам накратко да благодаря на парламента за неговата подкрепа за включване на ДДС в директивата ПИФ и в регламента за Европейската прокуратура. Както напомня съдът, често ДДС е част от приходите на Европейския съюз. Европейското законодателство в момента включва тези измами. Трябва да се борим срещу верижните измами Следователно, Европейската комисия подкрепя категорично включването на ДДС в тези инс... инструменти. Благодарим на парламента за неговата подкрепа. Благодаря, господин Матес. Ще кажа само няколко думи за автоматичния обмен на информация между данъчните и митническите органи. За това дали този въпрос вече е уреден в действащото законодателство. Страните по местоназначение на вноса могат да изискат информация по механизма за административно сътрудничество но тази процедура изисква време. Не функционира автоматичното предаване на данните по системата VS. В някои държави то не се осъществява. Ако беше уредено в действащото законодателство, то срещу тези държави можеха да се предприемат действия по съдебен ред. Но Случаят не е такъв, затова и въпросът трябва да бъде обсъден отново. И накрая докладчикът господин Али. Председател, искам да благодаря за, за на всички колеги, които вземаха отношение по тази а, особено сложна тематика. проблема е сериозен, както беше споменато. А, загубите, които се търпят в а, следствие на тези измами, вътрешно общото измами, а, достигат едни колосални размери от около 170 милиарда евро. А, това, което мога да добавя, виждам, че има консенсус и съгласие и воля, надявам се, за справяне с този проблем, най-малко да се минимализират всички тези загуби, да има едно съгласие на европейско ниво, което според мен значи съгласие между Европейската комисия, Европейския парламент и съвета, разбира се, най-вече, защото в крайна сметка този проблем трябва да бъде решен в координация и сътрудничество с държавите членки, съвета и Европейската комисия. Виждаме, че имат готовност с препоръките на Сметната палата да вървим към едни предприемане на конкретни действия и мерки, да не останат само на думи нашите препоръки, които ги направихме днес тук и са представени на нашето внимание. Благодаря. Ja, Напълно сте прав. Трябва да окажем натиск, иначе след 12 години ще продължим да си говорим по същия начин и няма да има никакви промени. Благодаря на всички за участието, за коментарите и разясненията. Преминаваме към следващата точка, за която имаме само половин час, тъй като в 11.30 ще дойде заместник председателката на комисията. Специален доклад за подкрепа на Съюза за инфраструктура в селските райони. Представителят на Сметната палата е господин Милионис, докладчикът ни е господин Пирински. Господин Милионис, имате думата. Uh, Madam Chair, honorable members of the European Parliament, ladies and gentlemen, it's a great honor. Госпожо председател, дами и господа, за мен е чест да представя последния доклад на Сметната палата за политиката за развитие на селските райони. Той е посветен на подкрепата за инфраструктурата в селските райони и беше публикуван на 29 февруари. След кратко встъпление за значението на инвестициите в инфраструктурата на селските райони и одитния подход, ще представя основните констатации и препоръки. Селските райони са изправени пред сериозни предизвикателства, като обезлюдяване и ускъдни економически възможности. Добрата инфраструктура спомага за насърчаване на економическия растеж и увеличаване на привлекателността на селските райони. В е, програмния период 2007 и 2013 четири мерки за развитие на селските райони финансирах инфраструктурни проекти. Обикновено това са питей, отпадни води и управление на питейната вода, изграждане на селски пътища, обновяване или изграждане на обществени сгради, като училища и така нататък, но също така и съоръжения като инфраструктура за напояване и, достъп, и пътища за достъп на сълскостопански машини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 бяха заделени 13 милиарда евро или 13,5% от общо финансиране за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Като имаме предвид съфинансирането от държавите членки и участието на бенефициентите, общия обем на инвестициите се очаква да достигне 29 милиарда. Сравними суми бяха заделени за мерки за инфраструктура за сегашния период 2014 и 2020 година. Сега, одитния подход ние анализирахме дали държавите членки и комисията са постигнали економическа ефективност с подкрепата за инфраструктурни инвестиции в селските райони. Разгледахме следните основни аспекти. Как оправдават държавите членки потребността от използване на фондовете за развитие на селските райони, координация с други фондове за същите потребности и как държавите членки комисията преодоляват основните риски, рискове пред изпълнението на мерките и как оценяват резултатите. Одитът се проведе между ноември 2014 и юни 2015. За да посетим за да съберем цялата необходима информация, посетихме комисията и пет държави членки, подбрани възоснова на значението на сумите е, отделени за е, инфраструктура на селските региони. Държавите членки бяха Германия, Саксония, Испания, Екстремадура, Италия, Сицилия, Полша и Румъния. Те бяха, те бяха подбрани, защото на тях общо се пада 65% от бюджета. Одитът анализира извадка от 48 проекта в областта на селските пътища, инфраструктурна за управление на водите и социална и културна инфраструктура. Това са основните проектни категории, които са получили подкрепа. 32 проекта бяха посетени на място от аудитори. Сега ще представя основните ни констатации. Първата част на доклада се спира на аспект аспекти на разработването на мерките. Установихме, че държавите членки обясняват защо е необходима подкрепа при инвестирането в инфраструктура в селските райони, но те не дават количествен израз на необходимото ниво на финансиране възоснова на идентифицирани потребности. Освен това, Програмите за развитие на селските райони обикновено не се, не се свързват с национални, регионални или местни а, проекти. Това увеличава опасността фондовете за развитие на селските райони чисто и просто да заместват другите източници на финансиране. Установихме а, данни за данни в две от аудитираните държави членки Германия и Италия, че те са намалили собствения си бюджет за финансиране на местни сълскостопански пътища, когато е, е било осигурено финансиране от Европейския съюз. Рискът от економически загуби също не е неутрализиран. Високият процент на помощта за инфраструктурни мерки от аудитираните държави членки не се обосновава с задълбочен анализ. Четири от пет държави членки не са проверили способността на кандидатите за финансиране да финансират проекти от собствените си средства или други обществени програми. В областта на координацията бяха създадени специализирани органи за тази цел, но държавите членки всъщност се бяха насочили цялото си внимание към преодоляване на двойното финансиране. Не са предвидени конкретни действия за взаимно допълване и синергия. Втората част на доклада анализира изпълнението на инфраструктурните проекти. Що се отнася до процедурите за подбор на проектите, установихме, че минималните изисквания са били ясно формулирани и предвиждат изключване на недопустими проекти. Критериите за подбор обаче не винаги насочват финансирането към най-добрите или економически ефективни проекти. В някои случаи не установихме наличието на документация, която да обосновава из подбора на проекти. Също така идентифицирахме и добри практики в някои държави, член като Полша и Румъния, където критериите за подбор са били свързани с подкрепа за дефинираните цели и е бил приложен минимален прак, за да се гарантира качеството на подбраните проекти. Освен това, проектите, е, използвани от държавите членки за гарантиране на ефективността на разходите не премахват риска от увеличаване на цените. Има слабости в някои процедури за обществени поръчки. Освен това, референтните цени, възоснова на които органите проверяват разходите по проектите, превишават значително реалните пазарни цени. В три държави членки установихме, че референтните цени са значително по-високи от тези, които биха могли да се получат при процедура за обществени поръчки и търгове. Друг много важен аспект на този, от този тип проекти е тяхната устойчивост. Устойчивостта е много важна за инфраструктурни инвестиции поради очаквания дълъг живот. Повечето държави членки обаче не адаптират своите изисквания и проверки в това отношение. Те прилагат едни и същи процедури за всички проекти за развитие на селските райони. Това означава, че никой от държавите членки не е поискала бенефициент клиентите да представят подробен план за поддръжка за финансираната инфраструктура и последващите проверки не са съответствали на нивото на риска. Дълги забавения в административното обработване на молбите за отпускане на субсидии и плащанията също има отражение върху ефективността на мерките. Комисията предприе мерки за да анализира системно слабостите в държавите членки, съответните планове за действие, но това, беше, но това настъпи късно в програмния период. Третата част от доклада разглежда резултатите, постигнати от финансираните проекти. Що се отнася до 32-та аудитирани проекта, установихме, че те са, че при тях се реализира и изгражда очакваната инфраструктура в общо взето в рамките на предвидените срокове. Държавите Шенки обаче не са събрали достатъчно надежна информация относно краткосрочния и средносрочен успех на проектите. 20 от 32 проекта нямат измерими цели за резултатите, спрямо които да се измери изпълнението. Някои от е, показателите са надежни. Например, държавите членки докладват, че е, докладват под показателя население в селските райони, което ще се ползва от подобрените услуги, цялото население на една община, където се изпълнява проекта, независимо от фактическия брой потребители на финансираната инфраструктура, председателката. И извинявайте, вие се спирате на доста исторически данни. Бихте ли съкратили малко, тъй като нямаме време? Като цяло, въпреки, че аудитираните проекти бяха реализирани и в някои случаи са дали ясен положителен принос към селския район, заключението ни е, че може да се увеличи економическата ефективност. Възоснова на идентифицираните слабости препоръчваме държавите членки да предприемат координиран подход към подкрепа за инфраструктурата на селските райони, като се изчислят потребностите, недостатъци в финансирането. Комисията трябва да направи цялостна оценка на взаимното допълване между различните европейски фондове, които ще се прилагат от държавите членки за периода 2014 и 2020 година. Държавите членки трябва да формулират и последователно да прилагат критерии за подбор на най-ефективните проекти. Държавите членки трябва да вземат предвид полезния живот на инвестициите, когато определят устойчивостта по отношение на изискванията и проверките. Държавите членки трябва да определят разумни срокове за обработка на молбите за субсидии и изплащания и да, ги, и да спазват тези срокове. Държавите членки трябва да гарантират определенето на ясни и конкретни цели за проектите, за които се заделят средства. За период 2014 2020 година комисии държавите членки трябва да събират на и надежна информация, която да ни дава повече данни за финансираните мерки и проекти. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Наистина нямаме време. Докладчикът господин Пирински. Uh, Благодаря, госпожо председател. Тъй като нямаме време, ще се спра само върху някои моменти накратко. Този доклад заслужава специално внимание поради три причини. Първо, в него се отчитат основните фактори за повишаването на економическата ефективност на финансирането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Второ, много е важно че са направени проверки на място и са били проверени 34 проекта. Това допринася за уместността на информацията в доклада и на препоръките. Най-вече в третата част на доклада се говори за постигнатите резултати, за концентрацията. Това показва какво трябва да постигнем в борбата срещу процента на грешки и нередностите. Работният документ съдържа подходящи препоръки, основаващи се на препоръките в доклада. Препоръките са в съзвучие с основните препоръки в доклада, които изложи господин Милионис. Важно е да се спрем по-подробно върху някои от тях. Една препоръка е свързана с значимостта от целенасоченото финансиране на проекти, които ще доведат до инвестиране в обществени услуги, економическо развитие и стимулиране на заетостта в селските райони в проекти, които доказано се ползват с подкрепата на обществеността и от които проистичат допълнителни ползи. Има и още един много важен момент, а именно надлежното използване на фондовете, когато няма други източници за финансиране на тези ясно определени цели. Трябва да се установи и какъв е недостигът от финансиране. Комисията трябва да предостави на държавите членки допълнителни насоки по време на изпълнението на програмите. За това не само как да повишат ефикасността, но и да избегнат замяната на финансиране и економическите загуби. През март 2014 година комисията излезе с важен документ, в който настоява за това да се прилагат критериите за допустимост и критериите за подбор по прозрачен и уместен начин. Във връзка с това е много важна приблизителната оценка на цените. Трябва да се прилагат реалните пазарни цени, а не изкуствено определени такива. Има и препоръки за последователното прилагане на критериите, така че да се подберат економически най-ефективните проекти. Изисква се също така и устойчивост при поддържането на инфраструктурата. Има препоръка и за административната страна а именно да се ускорят административните процедури и процедурите по кандидатстване. Въпреки, че докладът се отнася до вече изминал период, той играе важна роля при гарантирането на допълнителни ползи от финансирането на развитието на селските райони. И той трябва да бъде взет предвид от комисията и от държавите членки за постигането на ясна допълнителна стойност. Благодаря за две минути, господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Докладчик в сянка съм по този работен документ. Приветствам господин Пирински за изготвянето на балансиран текст. В специалния доклад на Сметната палата се заявява, че неоснователното финансиране, липсата на достатъчно данни, проблемите с оценката и анализа. Като чета тези формулировки, това ми напомня за специални доклади по други фондове и програми. Някои от тези критики се отправят, тъй като в засегнатите региони няма достатъчен административен капацитет. Става дума за малки общини, за региони с ограничен капацитет на местните компетентни органи и на малките и средни предприятия. Ще се спра върху точка 22 от доклада. Там, където има най-голяма нужда от европейска подкрепа, хората най-малко са в състояние да кандидатстват за такова финансиране. Изискваме по-висока добавена стойност на проектите. Изискваме да са подплатени с по-значими цели – но едновременно с това трябва да настояваме и за упростяване на програмите. Не можем да изискваме от сълскостопанските производители, от малките и средни предприятия в отдалечени региони, в планински региони, от малките местни органи да изпълва, изпълняват толкова подробно разписани бюрократични изисквания. Да изискваме от тях нулев процент грешки при спазването на всички тези процедури. Мисля, че специалният доклад трябва да бъде взет предвид от комисията. Не искаме повече да се отправят такива критики. Господин Фланаган за две минути. Благодаря. Много интересен доклад. Както казаха и колегите, Окоръжаващо е, че се правят проверки на място. Това прави констатациите в доклада и по-надежни. В доклада се описват примери за заместване на финансиране на местно равнище с европейско финансиране, например за изграждане на пътища. Аз съм бил свидетел на такива неща в Ирландия. Какво може да се направи, за да се предотвратят подобни явления в бъдеще? В други области има доказателства за такова заместване на финансиране, което е можело да бъде предоставено в полза на сълскостопанските производители и местните общности. Добре е, че се предоставя такова заместващо финансиране, но в много области то не е довело до допълнителни инвестиции, тъй като местните субекти са отказали да финансират. Има ли увеличаващи се доказателства за такива действия в селското стопанство? Благодаря. Сега ще дам думата на Европейската комисия, представлявана от господин директор Монго. Нека ви припомня, че нямаме много време. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Пиренски, господин Милионис, уважаеми дами и господа. Съвсем накратко ще мина през бележките си за изказване и ще засегна само ключовите моменти, които бяха отбелязани в е, изказването е, на депутатите и Сметната палата. Комисията приема всички препоръки за подобряване на ефективността и е, е предприела важни стъпки за надзор и за даване на насоки на страните членки, включително в, за програмирането и изпълняването на програмите за развитие до 2020. Там засилваме разпоредбите и насоките за а, разумни разходи. Излез, излезли сме с много пространно развити насоки за допустимост и критерии за селекция. По време на прегледите на проектите за развитие на селските региони до 2020 отделихме специално внимание на достоверността и проверемостта на тези мерки, особено в обществените поръчки. В такъв смисъл комисията организира обучение на ръководните органи и разплащателните агенции. Работи се за ефективно координиране и взаимодопълняемост на европейските средства, особено при създаването на законовата рамка координирането, допълняемостта на средствата на национално и регионално ниво се следи от съответните служби на комисиите. Но националните и регионалните власти са тези, които ще трябва при изпълнение на програмите да осигурят тази допълня... взаимодопълняемост на средствата през 2014-2020 е, системата за мониторинг и оценка ще оглежда изпълнението на мерките, а оценката ще дава оценка посредством изпълняване на целите за, е, за развитие на селските региони. Тези цели е, ще бъдат отчетени и в последващата оценка. Въпросът е да оценим какво може да бъде направено посредством мониторинг и оценка, да се оцени дали ще има прекомерни, администр... прекомерно административно бреме или административни пречки. Ще направим и одити в страните членки за съответствие, за да се проверява изредността на плащанията. Излезли сме с насоки и одитите, провеждани в страните членки, ще дадат възможност за коректно изпълнение на програмите. По отношение на одитите за съответствие, нека да ви дам някои цифри. 28 такива проверки са направени. 148 милиона са проверени с съответните финансови корекции. Like Господин Милионис. Uh, uh, uh, Благодаря. По отношение на препоръките, комисията трябва да задължи страните членки да има координиране между различните европейски фондове и средствата отпускани на национално ниво. Uh, Uh, to avoid the substitution of uh, Препоръката е да не е, се е, измества или да замесват едните средства с други. Много е важно средствата да се допълват, особено в проекти по за инфраструктура. Тук става дума за публични средства, където е, този риск е много, за изместване на средствата е по-голям. Имам опит от подобни явления в Сицилия. Ние направихме едно посещение на терен и всъщност се оказа, че проектите не вървят защото местното финансиране е било прекратено, когато са отпуснати европейските средства. И едно от най-важните послания на нашия доклад е, че трябва да има взаимодопълняемост и синергия, за да няма пък препокриване или бели петна в финансирането. Колеги, Али wird mir jetzt Gram sein, aber ich, äh, wir können das nicht mehr aufmachen. Господин Али, съжалявам, но не можем да продължим дискусията. Господин Пирински. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Един съвсем кратък коментар. Според мен, очевидно е, че да се преодоляят проблемите в тази област, финансирането на развитието на селските проблеми, е необходимо а, за тази цел да има много тясно сътрудничество между комисията, страните членки и сметната палата. И аз лично бих е, предложил там, където е възможно, да се създаде една а, е, времена работна група, която да обединява представители на различните институции, които работят по тези въпроси, за да се разработят една серия от практически стъпки в подготовка на следващия програмен период. И сега се възползвам от присъствието на заместник-председателят на комисията госпожа Георгиева да така приканя да обмислят една такава стъпка, защото това е в нейния ресор. Благодаря. Благодаря ви. Наистина, сериозно трябва да обмислим въпроса за това дали четирите, пет доклада за развитието на селските райони, които обсъдихме през последните няколко месеца, не трябва да са предмет на наш доклад по собствена инициатива, в който да направим преглед на настоящото положение и да се запитаме дали след пет години не би трябвало да сме постигнали някакви промени. Мисля, че си заслужава усилието. Така ще можем да си създадем реална представа за положението в селските райони. Благодаря ви за дискусиите. Опасявам се, че това не бе последното разискване по тази тема. Преминаваме към следващата точка. Регламент за изменение по отношение на секретарията на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите. Приветствам с добре дошла госпожа Георгиева, която ще направи изложение по този въпрос. Добре дошъл и на представителя на холандското председателство, господин Францен. Вие също ще ни уведомите за настоящото положение. Ние се споразумяхме за ускорена процедура, така че от наша страна няма да има изменения. Госпожо Георгиева, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас и на другите депутати за много бързия отговор на предложението на комисията, което беше отправено на 4 март. За съвсем кратко време вие включихте този въпрос в дневния ред на парламентарната комисия, за което сме много благодарни. Нашето предложение е кратко и целенасочено. Целта е да се раздели управлението и бюджета на секретарията в подкрепа на надзорния комитет на ОЛАФ от ОЛАФ. В момента, както знаете, в съответствие с член 18 на регламента за ОЛАФ, 883 черта 2013 година секретариятът е административно част от ОЛАФ и генералният директор на ОЛАФ е назначаващ орган за служителите в секретарията и като делегиран е, авторизиращ орган за бюджета. Тази правна рамка доведе до някои дискусии през последните години. Надзорния комитет и парламентът израз... направиха коментари относно, относно въздействието на тази рамка върху независимостта на ОЛАВ. Искам да кажа, че нямаме данни независимостта на, на надзорния комитет да е бил повлиян в миналото. Ние сме благодарни за това, че надзорния комитет упражнява много активно своя мандат – но дори и впечатлението, че независимостта на комитета може да бъде застрашена, е, е вредно. И нашето предложение има за цел е, да премахне опасността от впечатление е, за ущърп на независимостта. Искаме да премахнем е, един проблем, който е решим чрез целенасочена и ограничена промяна в регламента за ОЛАФ. Искам да подчертая, че от страна на Европейската комисия вече сме предприели стъпки и решение от септември 2015 година бюджетната линия да бъде прехвърлена към, е, към е, службата на Комисията за разплащане. Ние взехме решение, което изисква генералния директор на ОЛАВ да се да консултира председателя на надзорния комитет преди да приеме решение като назначаващ орган по отношение на средства, предвидени за комитета. А ако генералният директор иска да се отклони от мнението на председателя, той ще трябва да се обоснове. И двете промени са възможни и са направени чрез е, възоснова на решението на комисията. Но Отделянето на секретарията може да стане само с изменение на регламента и това е причината, поради която внасяме настоящото предложение. Искам да подчертая, че отбелязахме становището на Сметната палата да си има по-категорична формулировка за отделяне на комитета. Ние сме готови да обсъдим нова формулировка и това е духът, в който искаме да бъде предложението. Надявам се, че Европейският парламент и съветът ще приемат бързо това целенасочно предложение. Кратък коментар по един различен въпрос – Искам да коригирам нещо, което казах през февруари, именно послание към служителите на ОЛАВ по отношение на присъствието на служители в Люксембург. Що се отнася до съдържание, моето изказване беше правилно. С други думи, всяко прехвърляне на длъжности или части на ОЛАВ е в, може да стане в съответствие с решение на Европейската прокуратура. А това са решения, които предстои да бъдат а, взети. С други думи, на този етап нямаме основание да предвиждаме кое може или кое няма да бъде решено. Но в това, което казах, имаше грешка. Изразих очудване, че това е публикувано в интернет – всъщност моя кабинет и генерална дирекция на човешки ресурси поискаха да има пояснение на интернет. и Искам да се извиня за този недостатък. Мисля, че е разумно и нормално да направя това уточнение пред парламентарната комисия. Благодаря ви. Аз съм докладчик по темата. Нямаме най-накрая какво да добавим към предложението на комисията. Не можем и да добавим нещо, тъй като ще работим по ускорената процедура. Днес предстои тук да бъде представен докладът. На 24 май ще гласуваме. По време на пленарната сесия в Страсбург през месец юни ще се гласува по проекто доклада. Надяваме се, че холандското председателство, което прояви голяма ангажираност, тогава също ще участва. Господин Францен, давам ви думата, за да ни докладвате за разискванията в съвета и да ни отговорите на въпроса дали ще можем да приемем доклада в рамките на графика, който изложих, или пък съветът отново ще ни вземе за заложници. Благодаря. Добър ден на всички. Може би ще се изненадате да чуете това от мен, но почти съм развълнувана от това, че съм на заседанието днес тук. Тоест, факта, че вашата комисия е готова да подкрепи нидерландското председателство в амбицията да финализира регламента за ОЛАФ и да премести секретарията на надзорния комитет извън ОЛАФ. Много се радваме, че се съгласихте да минем по бързата процедура по тази тема. Що се отнася до това, което се случва в съвета, минахме през първия круг от обсъждания за по работната група за секретарията. Мнозинството от страните членки са съгласни. Някои имат така колебания за графика. Прецениха, че искат да видят оценката за въздействие за регламента за ОЛАВ, която ще се появи октомври следващата година. Девет страни членки подадоха писмени коментари, отново доста положителни. Малко изменихме предложението на комисията на базата на коментарите и на становищата на Сметната палата. И компромисните предложения ще обсъдим в работната група днес след обед, така че все още не мога да ви дам никакви резултати, тъй като тя предстои. Във всички случаи е, можем да бъдем е, оптимистични и ще проучиме вероятно мандат от съвета на базата на компромисното предложение. Тогава ще дойдем при вас и ще приключим с разговорите в, кратък, в, в, в е, краткосрочен план. Председателството абсолютно е ангажирано с желанието си да приключи процедурата преди края на нашия мандат, т.е. преди 1 юли. И се надяваме отново, че ще ни помогнат. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че преследваме една и съща цел. Сега трябва да постигнем напредък. Не можем да си позволим повече да протакаме. Можем да насрочи ми дати за тристранни разговори. Госпожа Яла Сендер. Е, en aras de, de la buena gobernanza y de solucionar un problema. Благодаря. За целите на доброто управление и решаването на проблемите, не е въпроса къде ще се намира секретарията. Въпросът е, е за е, кадровото му обезпечаване. И срокът доста се удължи. Не е проблема с нидерландското председателство. Е, интересно е дали би могло да се подпомогне процеса по някакъв начин. Във всички случаи искам да се обърна към е, комисията и заместник, госпожа заместник-председателката на комисията с е, така призив да се намери бързо решение на този сложен въпрос. Той е по-сложен, отколкото само определяне на това, кой къде да се намира. Вчера следих презентацията на съвещателния комитет за Олав и искам да задам въпрос на госпожа заместник председателката. Не искам да слагаме препятствия пред процеса, напротив, искаме той да приключи възможно най-скоро, защото е спешен въпрос. Но имам въпрос, тъй като имам и колебания – може ли да се изготви едно проучване или да излезете с някакво съобщение за е, конфликта на интереси в така наречения Бърмудски триъгълник, е, комисията, е, аудиторите, които трябва да бъдат подчинени на ОЛАВ. ОЛАВ от друга страна е тялото, кое, е, което, институцията, която упражнява надзор над комисията. Та... Тук се потенциално се получава конфликт. Надзорният комитет е създаден е, за да гарантира и защитава независимостта на ОЛАВ по отношение на комисията. После разработихме и етичния кодекс за бенефициерите, за да е сигурно, че има равнопоставеност в е, отношението. Но основната цел е да се запази независимостта на Олав от комисията. И сега много бързо се е, процедира е, с е, решението за това кой къде да бъде да се помещава. Та въпросът ми е, има ли потенциално конфликт на интереси? Не искам да спъвам процеса, но е добре да разбереме. И с цел така превенция в бъдещето, не може ли да се направи едно проучване – мисля, че и парламента и съвета се интересуват от тази тема. Проучване за така общите елементи на конфликти на интереси. А, може би Европейската прокуратура ще реши голям част от тези проблеми, но специално по отношение на ОЛАФ трябва моментално да изчистиме всички потенциални конфликти на интерес, защото ако продължава така, само ще създаваме нови. А целта все пак е да се защити независимостта на ОЛАВ от страна на комисията. Чисто административно, сега той е, се появява в комисията, значи създаваме нови рискове. Може ли да а, поясните. Е, да, ще излезете ли с предложение? Не казвам сега да излезете с предложение. Е, просто е, така паралелно с а, другите процеси. Нека да, да чуем така някакви уверения от вас. Това, което чух вчера, беше ужасно. И особено за превенция на бъдещи конфликти на интереси, които безспорно ще се появят. Господин Новаков, благодаря, госпожо председател. Уверен съм, че когато се изразходват публични средства, нашата комисия има много добри приятели в лицето на Олаф и надзорния му комитет. Не съм съгласен с госпожа Яла Сендер, че има допълнителни рискове. Дори напротив, предложението на комисията напълно съответства и на нашите констатации тук, а именно, че Олаф трябва да е независим, трябва да е независим и неговият надзорен комитет. Според мен, предложението на комисията отговаря както на нашите очаквания, така и на очакванията на останалите заинтересовани страни. Не бива да сме мнителни. Ако сме постигнали съгласие по принципните въпроси, нека обсъдим детайлите и продължим напред. В противен случай до никъде няма да стигнем. Ако не, Олаф трябва да назначава секретарята на надзорния комитет. И ако не трябва да го назначава и комисията, то кой тогава? В момента определено има конфликт на интереси. Не можем да Очакваме от надзорния комитет да работи в достатъчно спокойна обстановка, да бъде обективен, ако членовете му се определят от ОЛАФ, от УНЕЗИ, върху които надзорния комитет трябва да осъществява надзор, към които при необходимост трябва да отправя критика. Затова наистина подкрепям предложението Добро бе и вашето решение, госпожо председател, да приложите ускорената процедура. Гарантирането на прозрачност на и контрол върху изразходването на публични средства е въпрос, който трябва да решим бързо. Господин Штас. Eh, Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар. Мога да бъда много кратък. Мисля, че подходът е добър. преди да се достигне до сегашния резултат, до сегашното предложение имаше много дискусии и имаше консултации с много страни, с съвета. Ние е, проведахме разговори в, е, комисия, в нашата комисия и с членове на надзорния комитет. Договорихме се за ускорената процедура и смятаме, че този подход е добър. Смятаме, че можем да направим едно ограничено по обхват изменение към регламента. И други изменения са необходими, но това може да стане по-късно. Е, както казахте, сега ние трябва да се съсредоточим върху това ограничено по фат изменение към регламента. То ще бъде полезно за дейността на секретарията на надзорния комитет. От името на групата на зелените е, ви изказвам пълната си подкрепа. И аз искам да се изкажа. И аз вчера участвах в и аз вчера участвах в представянето на годишния доклад Надзорният комитет проверява законността на отделни процедури, което се отразява и върху служителите на Олаф. Бях малко неприятно изненадана, тъй като вчерашната проява всъщност трябваше да е за служителите на Олаф, а се доминираше от ръководството на Олаф. Ръководството на Олаф възпрепятства реалната размяна на мнения. Мисля, че с оглед на работата на надзорния комитет би било добре, щеше да е добре вчера да има възможност и за други гледни точки, за конкретни въпроси по отделни части от доклада. Дискусията бе възпрепятствана. И като имам предвид това, мисля, че проблемът е по-сериозен, отколкото мислим. Надзорният комитет отново изложи своите проблеми с достъпа до документи и възпрепятстването на работата му. Бихте ли могли да очертаете бъдещите действия? Какво смятате да направите? Или ще продължаваме и тази година да се сблъскваме със същите проблеми? Важно е предложението за изменение на регламента. С това свое предложение доказвате, че наистина действате. Вече сме работили с комисари, които са били запознати с проблема, но не правеха нищо. Затова се радвам, че вие предприемате нещо. Изменението няма изцяло да реши проблема. И носят се и всякакви слухове за следващата година. Говори се за изразходване на средства от порядъка на 500 до 800 хиляди евро за подготовката на реформата на ОЛАФ. Действително ли е предвидено инвестирането на такива суми в момент, в който всички се оплакват, че нямат пари? Действително ли ще се инвестират такива суми, за да се получат предложения за реформи от трети страни? Аз бих била против нещо такова. Освен това, е доста Тревожно е това, което се говори за снемането на имунитета на генералния директор. Напълно съм съгласна с комисията. Трябва да оставим на съдилищата да си свършат работата. Това е посланието, което трябва да отправим към всички. Правораздавателните органи трябва да си свършат работата. Не могат да се допускат, освен това, правонарушения. Бихте ли казали няколко думи и по този въпрос? Госпожа Яла Сендер още веднъж поиска думата. Пара, е, пара. Съвсем накратко, госпожо председател. Искам да изразя своето очудване. Мислех, че заседанието е открито. Има едно чувство на неспокойство от предложението за надзорния комитет. То може да се промени сега или е след една седмица. Аз мисля, че това е предложение на надзорния комитет. Аз не смятах, че съм подложена на натиск. Но не мисля, че някой би поставил под съмнение това, което се опитваме да направим. Може би това е проблемът. Има проблема с служителите е, и с персонала. Е, вдигането на имунитета на господин Кеслер не беше в дневния ред. Аз не исках да повдигам този въпрос, е, тъй като той е чувствителен по своя характер. Така че той не би трябвало да се обсъжда а, като странична част от а, е, общия дневен ред. Да, съгласна съм, че въпросът трябва да се обсъди, тъй като е свързан с независимостта от е, а, Хубаво би било да обсъдим по-конкретно този въпрос, е, а не като някакъв страничен въпрос. Подкрепям вашето решение, въпреки че си имам някои резерви дали това в крайна сметка е най-доброто решение. И ми се ще комисията да направи едно проучване относно потенциала и, е, и възможността за конфликт на интереси. Ще ви бъда полезна, ако ни помогнете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за подкрепата, изразена за тази целенасочена мярка. Очакваме дискусиите в съвета и се надявам, че ще приключим Нека да ви напомня защо го правим сега, а не следващата година, тъй като този въпрос е, възниква периодически и има едно много ясно решение. Това е решението, което ние предлагаме. Ние проведахме консултации за това как точно да го осъществим. Намерихме място на секретарията. Това е ПМО, Paymasters Office. Той се ръководи от старши директор, който може да поеме мандата и да защити независимостта на секретарията от комисията. И това е и моята инструкция. По въпроса за проучването, в края на март ОЛА публикува покана за участие в търка за проучване за целите на доклад за оценка на комисията. Отбелязвам направеното предложението за ефекта на изпълнението на това решение. Не искаме, като решаваме един проблем, да създадем друг. Очакваме разговори по оценката. Второ, и се надявам, че с това отговарям и на коментара за оценката на въздействието. Разбира се, ние искаме, когато взимаме решение, да можем да оценим въздействието и да извлечем полуките. Госпожо председател, вие повдигнахте въпроса за достъп до документи. Както знаете, аз работя с надзорния комитет и с ръководството на ОЛАФ за да се намери начин за приключване на работата по работната рамка. Тук влиза и достъпа до документи. Има, има три нерешени въпроса с участието на вашата комисия и на съвета стигнахме до заключението, че би било разумно трите правни служби на съвета, парламента и комисията да помогнат като дадат отговор на трите въпроса. Надявам се, ще успеем да приключим с работната рамка. Единственото, което мога да ви, мога да ви уверя, че не следим този въпрос с колегите ми отблизо. Темата е трудна и за съжаление въпросът не е изцяло решен. Разбирам, че надзорният комитет ще представи предложенията на собствения си форум. Единственото, което мога да кажа, е, че ние осигуряваме цялата помощ, която можем в крайна сметка. Въпросът изисква и двете страни, ръководство на ОЛАФ и надзорния комитет, да постигнат съгласие. По много въпроси съгласие е постигнат, но има три въпроса и да се надяваме, че по тези три въпроса скоро ще има решение. И накрая не съм сигурна дали трябва да говоря за вдигането на имунитета, тъй като чух две становища – ще трябва да кажа няколко думи или пък искате да проведем специал, специален разговор, както прецените. Ако искате да, да повдигна този въпрос, очевидно има правни причини да не се правят пространни коментари, но а, очаквам а, вашите насоки. Използвайте възможността да ни кажете няколко думи сега, тъй като не предстои среща в скоро време. Както знаете, на 2 март комисията реши да снеме имунитета на генералния директор по искане от е, Белгийската прокуратура получена в комисията възоснова на правилата в протокол 7 към договора за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и в съответствие с задължението за сътрудничество с националните съдебни органи, комисията прецени, че снемането на имунитета е оправдано по някои фактически елементи, представени от Белгийската прокуратура и прецени, че е правно задължена да снеме частично имунитета на генералния директор. По този начин Белгийска всичките органи ще могат да си свършат работа. Това не поставя под съмнение презумцията за невинност, нито пък съдържа някакво мнение по същество. Комисията предоставя всяка помощ, за да може съответният генерален директор да може да защити интересите си пред бългийските съдилища, както е предвидено по в член 24 на правилника за служителите. Информирахме парламента, съвета и надзорния комитет и се срещнах с висшето ръководство на ОЛАВ. Тази среща е много важна за всички нас, тъй като за всички нас е много важно ОЛАФ да продължи да функционира нормално за да се защити в, най-вис... да се защити в най-висока степен финансовите интереси на общността. Генералният директор си, е, си остава на поста. Всички ние трябва да, си, да се съсредоточим върху максимално доброто изпълнение на служебните задължения в интерес на финансовите интереси. По правни причини не мога да кажа повече по този въпрос. Напълно ви разбирам. Странно е обаче, че подобен човек продължава да изпълнява функциите си. Други генерални директори в миналото са били уволнявани и за по-малки провинения. Случаят е проблематичен, тъй като вероятно някои от потенциалните свидетели са служители. Трябва да кажа, че държавите членки по този въпрос разполагат с по-добри процедури в сравнение с Европейския съюз. Националните законодателства много по-ясно уреждат подобни казуси. Затова и комисията трябва да разработи ясни процедури по въпроса, за да се установи и възможност за справедлив съдебен процес и да може Националната прокуратура да си свърши работата. Аз, както казах, съм напълно наясно колко деликатен е въпросът, защото не става дума за едно лице, а за цяла институция. И Именно въпроса беше да не се разглежда съвсем така странично, а да му дадеме достатъчно внимание по достоинство. не става дума само да е, така чуеме малко вашето тълкуване, без дори тази точка да се появява на дневния ред. Аз лично протестирам. Тази тема трябваше да мине през координаторите. Нашата група вече изказа тази позиция. Не е сега моментът. Добре, по отношение на прозрачността съгласна съм, но не може без да влезе в дневния ред, без никой да знае за какво става дума, изведнъж да се повдигне този въпрос. Той е много важен, е, свързан е и с независимостта на Олаф. Въобще не става дума дали за личността на директора. становището беше напълно различно по чисто политически причини. И чисто с цел прозрачност искам да кажа, че ако беше сложена тази точка на отдел, в, като отделна точка в дневен ред, щяхме да поискаме и мнението на правните служба. Дали изобщо можем да дискутираме тема, която засяга независимостта на институцията и ръководителя на тази институция. Мисля, че госпожа заместник-председателката съвсем ясно каза, че не може да се коментира. Аз лично протестирам. Госпожо колега, не мога да не се ядосвам винаги, когато говорим по този въпрос. Независимостта на Олаф зависи от независимостта, с която провежда разследванията си. Това не означава, че Олаф е ненаказуем. Същото въжи и за всички организации, подобни на полицейски структури в държавите членки. Аз ви изслушах, докато се изказвахте, моля и вие да ме изслушате. Става дума за благо, закрепено в закон, с което можем в Европа да се гордеем. Става дума за безпредседентен случай. Никога не сме се сблъсквали с подобен случай в миналото. Става дума за проблем, засягаш не само едно лице, а повече хора. Ясно ви обърнах внимание на това. Госпожа заместник председателя бе така любезна да се изкаже по проблема. Със сигурност е, го е обмислила и комисията. Господин Штас. Благодаря, госпожа председател. Аз лично не виждам причина чак толкова да се нервираме от приятелското предложение на комисията да ни каже какво се е случило и каква е реакцията и на едно искане от съдебните власти на Белгия. Много добре е, че получаваме тази информация. А от там нататък трябва ли да има дебат в нашата комисия по бюджетен контрол? Мисля, че тук вече може да се е, предвиди, когато има и решение на бългийската съдебна система. Така че Нека да кажа на госпожа Георгиева, вие упоменахте, че комисията, както е задължена спрямо правилника, ще предостави правна помощ на генералния директор за това какво може да направи, какво трябва да направи, какво може да казва в контактите си с Белгийския съд. И така чисто като информация питам. Четох в пресата, че генералният директор е казал, че може да се обърне към Европейският съд. Вярно ли е? Имате ли някаква информация по този въпрос? И ако това се случи, ми се, случва, се струва, че става много така странно положението. Генерален директор отива към Европейския съд да постави под въпрос решение на Европейската комисия. А каква помощ тогава Европейската комисия му предоставя в правно отношение? Твърде странно звучи. Колега Пиренски? Thank you, Madam Chair. <clears throat> Uh... Благодаря, госпожо председател. Отначало се изрази удовлетвореност, е, че започнахме с е, така бързата процедура, за да решим този проблем. Нарушаване на е, независимостта на надзорния комитет заради изместването на секретарията. Тук Чухме и безпокойствата на госпожа Яла Сендер и някакси тези две неща са свързани. А да започнем сега с темата, която вие предложихте, отнемането на имунитета. Мисля, че си давате сметка, че това абсолютно не може да се прави по този начин. Вие казвате, че това е за пръв път да се взема такова решение. Тоест, е, навлизаме в една изключително делега, е, деликатна и до този момент непроучена област от предизвикателства. И в такъв е, смятам, че, смисъл смятам, че е напълно невъзможно да се впускаме в каквито и да било разисквания. И е, така, в допълнение мога да кажа, че това е в пълно нарушение на е, добрата процедура за подобни обсъждания. Тук нямаме възможност да обсъждаме нито някакви правни съображения. И то не е въпроса само за това, че няма правни съображения, просто няма как да обсъждаме подобна процедура. И е, тук чисто процедурно искам да предложа да приключим с тази дискусия незабавно. Това ще е единствения правилен начин, по който бихте могли да процедирате. Така че с цялото ми уважение към вас, искам да ви помоля да направите именно това. Благодаря. Колегата Штас. Окей, okay, good. Yeah. Frau Vizepräsidentin, bitte. Moment, Haben wir noch weitere Wortmeldungen? Ja, Frau. Има ли други желащи да се изкажат? Госпожа Шмидт. Рински реаги. Съвсем накратко показаното от колегата Пирински. Нямаме основания да се вълнуваме, според мен. Мисля, че сме напълно в правото си при положение, че частично ще се снеме имунитета на ръководителя на толкова важна структура, да попитаме какво ще стане с независимостта на разследванията. Нека не преувеличаваме. Разбира се, няма да продължим разискванията по този въпрос, тъй като тече съдебното производство. Но поне можем да попитаме. Госпожо заместник председател. Господин Новаков, извинявайте, не ви видях. Съвсем а, а, накратко. За първ път а, чувам, че чувствителната душа на някого е пречка да се провежда дебат за статута, имунитета или така нататък. А, това е ключов, толкова важен пост. И в такъв смисъл той винаги трябва да може да бъде подложен на обсъждания, на открити е, разговори. Не разбирам защо трябва да бъдем толкова така развълнувани в пристрастията си за това. Ние сме тук а, на обществени постове и всеки, който заема такъв пост, може да бъде обект на дебат. Госпожа Яла Сендер, но би било добре и госпожа заместник председателката на комисията да може да се изкаже. Съгласна съм, че трябва да разискваме, но трябваше предварително да знаем, че ще разискваме този въпрос. Това имам предвид, че трябваше да го включим в дневния ред, а в дневния ред днес е включена единствено темата за надзорния комитет. Не може да обсъждаме такъв въпрос по толкова непрозрачен начин. Би ми се искало правната служба да излезе със становище. Искам да знам в каква степен може да разискваме този въпрос би ми се искало да се подготвим за дискусиите. Не просто да ги провеждаме и така, без никаква подготовка. Днес въобще не очаквах, че ще разискваме този въпрос. Съжалявам, че се разпалих така. Такава съм си по природа. Мисля, че трябва да отдадем дължимото на въпросът. Ако разискваме така, няма да помогнем нито на Олаф, нито на госпожа заместник-председателя. Избрана съм да работя в Комисията по бюджетен контрол. Сред нашите компетенции, съгласно правилника за дейността ни, е и службата за борба срещу измамите. Днес говорим за ОЛАФ и за надзорния му комитет. И трябва да обсъдим и най-новите събития в ОЛАФ. Ако подходим формалистично, ако искаме да възпрепятстваме, извинете, ако искаме да възпрепятстваме дискусиите, то можем да подходим формалистично. Но не бива да правим това. Мисля, че наистина ще се изложим, ако не обсъждаме този въпрос. Наред с други въпроси. В деня на терористичните нападения не можахме да го направим. Днес бе първият възможен момент. Госпожо заместник председател, имате думата. Would, um, <clears throat> да реагирам на въпроса, който ни беше зададен. Генералният директор има право да заведе дело срещу комисията пред съда, ако прецени, че решение на Европейската комисия е поставило под съмнение неговата независимост. Това е по член 17.3 от регламента. На този етап нямам какво да добавя, освен да декларирам, че ако генералният директор прецени, че независимостта му е накърнена – регламентът му дава право. Дали той ще упражни това право или не, не е моя работа да преценявам. Господин Францен, искате ли да кажете още нещо по регламента за ОЛАФ? Не. Имам добра новина за всички наши служители. Ще гласуваме на 24 май по предложението на комисията. Никак не би ми се искало да се внасят изменения. Договорихме се да не се внасят изменения. Нека ви припомня всички да се придържате към тази ни оговорка. Това беше добрата новина за всички наши служители. С това приключихме работата си за днес. Няма желащи да се изкажат по точка разни. Ще се видим отново на 26 април в 15 часа. Благодаря ви. Закривам заседанието.